Uh, Колеги, мисля, че ще започнем заседанието, защото не можем да чакаме дълго и не можем да задържаме госпожа Хамзер, която е нашия гост днес. Надявам се, че колегите, които пристигат от Копенхаген, всеки момент ще дойдат и сега ще започнем дискусията относно препятствията, пред които са изправени кандидатите за финансиране от структурните фондове. Това е проучване, което нашата комисия поръча Проучването е изключително важно и много навременно, защото сега работим относно промените на а, нашата рамка, законодателна рамка и е много важно да знаем кои са тези бариери. Те са от изключително голямо значение. Така че сега моля госпожа Хамзер да ни представи проучването, а след това, разбира се, ще разменим въпроси и отговори. Благодаря ви и заповядайте, госпожо. Ah, Извинете, не видях точно къде сте седнала в залата. Заповядайте, имате думата. Госпожа Хамзер, добър ден. Днес ще говоря за бариерите и препятствията, пред които са представени кандидатите за финансиране от структурните фондове. Ще прескоча, може би, част от материала, защото няма много време. И така, каква е предисторията? Няма ясно изградена картина за структурните фондове и начина по който те действат. Липсва и осъзнаване ясно за политиката сред обществеността и държавите членки. Преди да започна с заключенията и методологията, искам да обясня две дефиниции – бенефициери и кандидати. Понякога е трудно да се изтълкува а, текста, ако нямаме единно разбиране на тези понятия. И така, бенефициарите са лицата, които могат да получат финансиране, а кандидатите са тези, които а, заявяват желанието си за финансиране. Видове бенефициери, публични органи, малки и средни предприятия, големи предприятия, университети, научно-изследователски центрове, неправителствени организации, физически лица, по отношение на структурните фондове и финансови институции, защото при Джереми и Джесика тези, институти, тези инструменти изискват кандидатстване от страна на финансови институции като посредници. И така, как изградихме нашето проучване, основаваме го по отношение на менеджмент цикъла и програмирането, защото всеки един от тези четири етапа включва проблеми, които биха могли да затруднат кандидатите процеса на кандидатурата им. И така, програмния етап е първия, когато ние предполагаме, че общо взето е по-лесен за кандидатите да влезе в цикъла, цикъла на изпълнение от своя страна. Там вече имаме етап, в който са разпределени ресурсите и начало на действието и накрая управлението на самия проект. Различаваме четири нива с е, фактори, които са значими за кандидатите. На първо ниво е това е общностното европейско ниво. И тук принципите за партньорство, регламентите и всичко, по което преговаря сега комисията, попада. Втория е, елемент или втория етап, много важен е националния етап, много важен за кандидатите, защото структурните фондове, инструментите именно са разположени на национално ниво и понякога там има препятствия и пречки. По-нататък е програмното ниво, където се създават самите проекти и програми. Отново зависи от самия проект, дали ще има затруднения или не. И четвъртото ниво е оперативното където са разположени процедурите, разпространяване на информацията и така нататък. Пред петото ниво е проектното ниво, именно начина по който се управлява проекта и тук вече всичко зависи от капацитета на кандидата и бенефициера, как ще се справи с това ниво. Националното ниво е изключително важно. Тук става въпрос за съфинансирането, което сега е все по-значимо в условията на финансова криза и административните системи. В зависимост от административните системи на държавите членки, ние установихме, че те могат да бъдат централизирани или е, на федерален принцип. И това определя начина по който изпълнява оперативния етап. Отделните фактори – разпределение на ресурси, капацитет за управление на програмата. Друг важен проблем е това, защото ние установихме, че много от проблемите, свързани с капацитета в държавите членки, се дължат на текучество в персонала и системите за финансиране, които биха могли да бъдат много сложни а оперативните фактори са третата част, където се включва процеса на кандидатиране, на подбор, на информиране. Според нас в много случаи кандидатите не кандидатстват по повторно, защото според тях е, процеса, в който се е, възлага проекта на следващия етап е изключително труден за тях. Какви са тези фактори на европейско ниво? стратегическата рамка, правната уредба и бюджета на структурните фондове. фондове. Регламентите се променят в хода на програмния период Включва се принципа на партньорство, изисквания за информация, комуникация, комуникация финансово управление, контрол, мониторинг и прочее. Факторите на национално ниво. Институт институционална и административни системи. Те са изключително важно за оперативния период. Разпределението на ресурсите са или паралелни на националните програми или са интегрирани в тях, има разлика. И ликвидността на национално ниво за съфинансиране е много важен фактор също. На управленско ниво, кои са факторите? Структура и капацитети. В зависимост от иерархичната структура и нива, дали хората, които управляват програмата, всъщност наистина могат да управляват програми. Не, често се случва, че това е, е сериозно за труднение, особено когато става въпрос е, за използване на инструменти като е, финансов инженеринг и различните видове кредитиране. На оперативно ниво избор на процедури за кандидатстване, информация, а, също така различни действия, които пред, се предприемат в хода на целия проект и след а, възлагането му. Какви са казусите, които разгледахме? Направихме интервюта. Няма много е, литература по отношение на факторите, които засегнах, така че е, е разгледахме 9 различни оперативни програми в цяла Европа. В интервютата, които проведохме с е, кандидатите, е, първо засегнахме информационните канали. Те присъстват в целия цикъл на управление на проекта телевизионни канали, списания и специфични начини, в които държавата е членка всъщност е организирана предоставянето на информация. Всичко това зависи от бюджета. Между другото, интересен беше случая с полския, полското ни интервю и проучване. На следващ етап вече интернет страниците. някои случаи те не се поддържат добре не са свързани с националните страници и кандидатите се сблъскват с сериозни трудности, защото понякога дори се разминава информацията между каналите или каналите предоставят различна информация и в крайна сметка това е затруднение за точното информиране относно фондовете и финансирането. В някои от западните страни е, комуникативните е, канали са по-информативни и по-добре организирани по отношение структурните фондове. На следващия етап е, самото създаване на проекта включва обмен на електронни съобщения, информационни събития, и в етапа на управление на проекта вече има двустранни разговори. Важни аспекти в информационния канал. Първо, типа инструменти. Има различни програми, които изискват различен инструмент. Тематичните, например, не изискват специфични канали, защото те там се включват е, три или четири, може би, участници, свързани с е, е, пътно строителство, а в Австрия, например, имахме такива проекти. На следващо място програмите, които са е, свързани с е, териториалното сътрудничество, те са по-различни, водят се на повече езици и тук вече има по-индивидуално поднасене на информация а, програмите с един по-широк спектър а, и, използват много канали на различно ниво. По-нататък, основните два проблема, свързани с информационните канали. Кандидатите посочиха, че хармонизацията между страниците, интернет страниците на оперативната програма и правителството в държавата членка им създава сериозни трудности. На второ място, липсата на подходяща информация, която е полезна за кандидатите и те не могат да намерят тази информация в програмите, за да знаят къде точно да кандидатстват. На следващ шесто място се е, разгледахме процеса на кандидатури и кандидатстване. Най-трудното, разбира се, са финансовите въпроси, е, те са и много важни. На второ място административното бреме. На трето място се появи е, въпросът свързан с регламентите и правната уредба. Тук се оказа, че също се крият затруднения. Финансовите проблеми. Накратко. Липса на съответствие и съответстващо национално финансиране. Това е е валидно за държави членки, където всъщност липсва съответствие и е, насрещно финансиране в държавата членка. Там, където дела на структурните фондове е малък и не се влага достатъчно усилие, за да се е, намери баланс между двата източници на финансиране. А, понякога кандидатурите са времеемки и частните дружества, малките дружества се затрудняват. Освен това а, има а, изключително голям разход на ресурси в процеса на кандидатстване и това бе посочено от информантите като проблем. Регулаторната правна уредба – първо, държавната помощ и корекциите, които трябва да се правят спрямо регламентите по структурните фондове. Тук изглежда, че проблемите са малко, но на следващо място с е, е, голяма степен на сложност се е, появяват правилата за обществените поръчки, защото, знаете, европейските правила изискват да се провеждат обществени поръчки именно в началото, с търгове в началото, когато се опитва е, менеджера на проекта да закупи, например, стоки, машини или каквото и да е друго, трябва да се извърши чрез процедурата на обществените поръчки това се очертава като голям проблем за управлението на проектите. На трето място, често променящите се правила в някои държави членки в хода на програмния проект, програмния период, прощавайте, се променят правилата което а, отнема време на о, менеджера на проекта и също така не винаги информацията се свежда своевременно. По-нататък администрация и подкрепа. Сложност. Думата сложност комплексност се появяваше много често в интервютата, които проведохме, както и липсата на ясни насоки. Менеджерите или изпълнителните органи много често просто нямаха представа как точно да прилагат сложните на насоки – никой на практика не знаеше какво да прави с част от тях. Документите, които трябва да се предоставят понякога са много сложни. Отново за малките и средни предприятия това е сериозно препятствие. Различните а, отчети и документи ги затрудняват. Краткия срок, който се изисква, също бе посочен като проблем – един месец срок, например, се оказва недостатъчен период, за да се подготвя сложния проект за кандидатстване. Неудовлетворително ниво на последователност и прозрачност в процеса, например, на подбор. Това означава, че самия процес на подбор не се разбира ясно от кандидатите и е, те не могат да разберат защо някой е получил средства за проекта си, а други са отхвърлени. Липсата на яснота при допустимост както за менеджера, така и за управляващия орган представлява затруднение и понякога има противоречие. Изпълняващите органи нямат достатъчно подкрепа. Тук става въпрос и за а, проблем, свързан с човешките, човешкия фактор. Новите държави членки, например, се оказва, че недостатъчно са мотивирани хората да работят по-продължително време Техните заплати е, са ниски и има голямо текучество, което означава, че много често се губи е, опита, експертни опит и ноу-хау. За програмите териториално сътрудничество. Какви са трудностите? Търсенето на партньори на първо място. Един, два партньора – липсва желание за сътрудничество в някои трансгранични проекти. Проблема свързан с езиковите бариери е голям. Други проблеми – липсата на доверие между а, публичните власти и кандидатстващите. В някои от държавите членки разбрахме, че информантите просто не вярват на своя а, менеджер – по-нататък липса на организационна култура. органите са на мнение, че малките предприятия нямат организационна култура и не могат да изградат своя проект. И на последно място финансовата криза. Голям проблем за е, доста от информантите. И сега, какво казаха а, менеджерите и управляващите органи, за да подпомогнат процеса на проект? Те се опитват да извършат предварителен подбор, когато се търси и финансиране, предварително финансиране, но отново бе посочено, че среща затруднение на национално ниво, националната уредба обикновено създава проблеми. По-нататък, когато се търси посредник в лицето на банки, се оказва, че те могат да предоставят много полезна информация. Освен това, те са независим посредник. В Австрия, например, управлението на процесите на ноги ше, това е факт, който се оказва, че е добро решение при търсене и получаване на финансиране, както е от европейски източници, така и национално ниво и има много добро взаимодействие между тях. На трето място, външните консултанти, на които се плаща от самата програма. Имам проблем, че тук се иска от кандидатите да плащат на консултантите. Това те не могат да си го позволят. И включването на различните търговски камери или други подобни организации се оказва полезно. Например, в Германия беше посочен подобен положителен пример. Така, по-нататък, на етапа след възлагане на проекта – е, някои а, е, от информантите казват, че всъщност са се отказвали повече да кандидатстват заради сложния процес на този етап. И затова проучихме и ние това ниво. Най-важният проблем, както виждате, е свързан с отчетността на този етап. И сега, кои са основните постановки, които, до които стигнахме? Проблеми, свързани с. А, е, забавяне на а, плащането. Понякога а, се получават пари една година след началото на проекта, което е, а, невъзможно за изпълнение от страна на малки МСП-та, например. По-нататък, друг проблем финансовата отчетност, която а, е, трябва да се осъществява а, е, поне на 6 месеца, изключително времеемко и трудоемко начинание. Липсата на доверие в е, бенефициарите на следващо място те се чувстват, информантите се чувстват някакси преследвани, а не подпомагани в хода на изпълнение на проекта и имат чувството, че не им вярват. Правилата за а, обществени поръчки на следващо място. Между другото, Европейския парламент поръча още едно проучване само по този въпрос. На следващо място липса на гъвкавост, когато се водят преговори относно постигане на целите в хода на проекта. когато става въпрос за коригиране на проектите, в хода на неговото изпълнение, за да се откликне на конкретните а, потребности. Мониторинг и оценка на следващ момент също се представлявали затруднение. Какви са заключенията относно опростяване и промяна в процедурите? Въпросът е свързан с опростяването. Винаги се приема положително. но много програми не са могли да бъдат опростени, просто защото тази процедура е трябвало да се извърши в хода на изпълнение на проекта и просто менеджера е счел, че не може да си го позволи или не желая да го направи в хода на проекта. Има и положителни нагласи относно процеса на опростяване. 20% твърда ставка, например, е посочена като твърде ниска, защото разходите се увеличават винаги. Повечето от участниците обаче нямаха представа за процесите на опростяване. По отношение на трансграничното сътрудничество бяха посочени проблеми, свързани от трансгранични схеми за финансиране. Балканските държави, европейските държави, например. Най-големия проблем беше посочен именно в за кандидатите в тази област. И сега заключенията. Наличното насрещно финансиране или съфинансиране най-големия проблем, най-важният фактор. Тук искам да добавя следното съфинансирането е много стрикно описано в регламентите тук се е, има нужда да се внесе по-голяма гъвкавост. Липса на капацитет в изпълнителните органи. Вече казах, че има голямо текучество на персонала, така се губи експертния опит. И тук има много какво да се желае. Структурните фондове и включването им в националните системи за финансиране. Т.е. за този баланс, който вече говорих, тук има много какво да се желая. В Австрия вече има предприяти е, мерки в тази насока и а, е, появяват се трудности, когато а, е, вниманието е насочено към малък сегмент от а, бенефициерите. Там има по-малко информация и по-малко подкрепа, когато кандидатите са малка група. Проекти, свързани с е, приходи, голям проблем и се оказва, че просто липсва капацитет за работа с подобни проекти. На следващо място ползвателите които насочват вниманието си към иновации. Е, тук има про, е, проблем между прозрачност и а, е, ин, интел, право на интелектуална собственост. А, изключително важен проблем, защото резултатите а, често не се публикуват поради липса на желани от страна на бенефициерите. На следващо място партньорствата между университетите и частните организации също срещат сериозни затруднения, свързани с публикациите. Последното заключение програмите по трансгранично сътрудничество. Тук има сериозни проблеми, свързани с езиковите бариери и несъвместимо финансиране. Какви са нашите препоръки накратко? гъвкави ставки за финансиране следва да бъдат обсъдени. Това означава, че трябва да се обмисли е, правилото за финансиране, по-нататък изпълнение на финансови инженеринг, инструментите, трябва да бъде подобрена гъвкавостта тук, крие се голям потенциал, но много от програмните менеджери считат, че тази тема е прекалено сложна и просто ги избягват кандидатстващите малки бенефициери, малки групи, следва да се обърне внимание за финансирането за тях, намаляване на риска от финансовите корекции – според мен основното внимание трябва да бъде оценка върху изпълнението на проекта и постигнатите резултати. По-нататък, по-рано да се изпращат средствата. Вече подчертах проблемите, които срещат кандидатите, ако получават парите си една година след началото на проекта. Да се поддържа основната логика и структура на структурните фондове. Държавите членки срещат затруднения при а, засичането на периодите за финансиране и трансфер на средства. Необходимо е да се спазва основната логика и структура. Въваждане на промени в началото на програмния етап – например, тези упростявания не бяха въведени в началото на програмния период, а по средата и в някои от държавите членки съответно не са изпълнени. Стандартизиране на документацията. Това е друг проблем, свързан с годишните доклади, защото тук няма сравнимост. Именно защото липсва достатъчно стандартизиране, особено разходите по смисъла на Лисабонския договор. Препоръки отново към европейско ниво. Процесът трябва да бъде насочен към постигнатите резултати при оценката. Обмен на опит и познания трябва да се засилва този аспект. Той е се извършва в момента, но знае, че много държави членки не изпращат своите менеджери за обмен на опит, защото те трябва да плащат разходите. Тук става въпрос за финансов проблем. Дефиницията на малките и средни предприятия трябва да бъде обсъдени до 250 служители тази дефиниция не винаги е удачна, защото нито попадат подобни в дефиницията на малки предприятия, нито големи. Има проблеми, например, с банковите институции и те не получават финансиране по програмите по МСП. Мерки за иновации при изпълнение на програмите. Хората нямат желание, както казах, да публикуват резултатите си, когато се работи по иновационни проекти и липсва прозрачност на национално ниво. The better involvement of partners, I mean this is already in the partnership print. По-добро включване на партньорите. В някои програми все още са доста повърхностни тези отношения. Хората само привидно включват партньори, докато министерства или други структури определят програмите. На второ място подобряване на информационни системи, които да бъдат съобразени с конкретните изисквания но в информационните системи трябва да е, имат е, един вебсайт, а не различни вебсайтове за прозрачно изпълнение на оперативно ниво. Хората имат а, е, усещането, че непрекъснато са следени от а, одитните системи. да се преразгледат процедурите за обществените поръчки. Това е въпрос на държавите членки, тъй като защото обществените поръчки обикновено са под а, определените прагове на европейско ниво. Например, 500 евро се определя като прак, което изисква участието на трима души, поне, на три участника. Освен това, подобряване на капацитета. Понякога се започва нещо, набира се персонал, след известно време тези хора се привличат от частния сектор. На следващо място е необходимо да се коригира европейското и вътрешно финансиране. Но това не се случва винаги, особено в държавите, където има малко средства за структурни фондове. Освен това, трябва да се гарантира последователност на посланията преди и след възлагането на поръчките. Хората установяват, че нещата изглеждат по един начин преди възлагането и по различен начин след възлагането. На следващо място създаването на обслужване на едно а, гише. Необходимо е да има координация, изпълнителите на различните програми да могат а, да общуват а, помежду си. Разпространяването на добрите практики, това също може да е част от работата на обслужването на едно глише, гише, за да могат а, кандидатите да разберат а, какво може да се реализира чрез един проект. Опростяване на процедурите за кандидатстване. Това е нещо, което трябва да се направи на национално и регионално ниво. Основните неща се вършат на европейско ниво, но не се прилагат все още във всички програми. Също да се включат опитни а, органи за подобряване на подготвителната фаза при кандидатстването, по-добро планиране а, при кандидатстването и също осигуряването на достатъчно време за подготовка на предложенията. Един месец срок се счита за недостатъчен, а това се изисква понякога в държавите членки. Благодаря, това беше съвсем кратко представене на констатациите от нашето проучване. Благодаря госпожо Хамза. Предполагам, че ще можем да получим в писмен вид вашата презентация. Колегите ще могат да я разпространят и на други заинтересовани. Сега искам да дам думата за въпроси и за коментари, тъй като това е изключително интересно проучване. Господин Нистелрой, благодаря. Благодаря за представенето. Намираме се в един много важен етап. Всички държави членки тази седмица трябва да представят своите предложения за промяна в регламентите. Изглежда от това, което чух, че много от нещата са отчетени в подготовката на новите регламенти. Основният въпрос може би е дали смесваме нещата или дали сме изпуснали нещо. Изглежда, че много от нещата са възприяти, но е трудно да се види какво сме пропуснали или отхвърлили. Относно малките и средни предприятия и предварителното финансиране. Това е изключително важен въпрос, тъй като ако имате едно а, малко или средно предприятие, което иска да реализира проект, което се финансира сумите, които се изискват за стартиране, обикновено може да не изглеждат скромни, но за едно малко предприятие те са огромни. Регионалните власти а, могат да имат а, фондове, с които да осигурят предварително финансиране, но това вече не е възможно в сегашната криза. И сега, доколкото знам, и в други области се предвижда възможност за предварително финансиране. Хората не разполагат с 20 000, които се изискват, за да могат да кандидатстват. Банките ни им осигуряват тези средства. За закъснелите плащания, това е нещо странно. Вчера чухме, че в 10 държави са блокирани много от плащанията. Някои от колегите казаха, че вероятно това се дължи на факта, че има недостатъчно средства и сега комисията има повече основания да блокира отпускането на средства. Но това е катастрофално. В тези области ние трябва да бъдем по-надежни, защото през следващия период може би хората няма да имат такова желание да участват. Трябва да се отчита практическата страна на въпроса. Освен това, вие казахте нещо в смисъл, че ако парламентът или комисията междувременно променят даден регламент, практиката в държавите не се променя. Тогава какво правим? Ние прави, направихме три големи а, усъвършенствания. А, например, а, за жилищното устройване на уязвими а, групи от населението. Оставам с впечатлението, че планирането в системата на структурните фондове и споделеното управление се прави една година или две години по-рано, защото структурните политики действат за дълъг срок от време. Въпросът е в момента на криза е необходимо да има целеви преки инвестиции, които да създават работни места, и по екологосъобразни производства. Нещата могат, трябва да се променят при необходимостта. Ако преди няколко месеца а, беше поискано държавите членки да а, представят предложения за подобряване на заедостта сред а, младежите сега вече са заделени средства от други програми, които да отидат точно за целта за намаляване на младежката безработица. Ние имаме тематични приоритети, договори за партньорство, които трябва да бъдат сключени на ниво държави членки, но въпреки това трябва да запазим гъвкавост не е достатъчно да кажем елате, за да получите това, от което се нуждаете. Затова въпросът ми е, на базата на вашето проучване, дали можем да бъдем достатъчно гъвкави, какви идеи бихте могли да споделите в това отношение. Може би щеше да е добре да получим това проучване преди един месец, но все пак ние ще гласуваме през е, месец юли, така че имаме възможност е, да се възползваме в голяма степен а, е, от този, според мен, добър проект. Има а, много аргументи в а, полза на споделеното управление, на реализирането на проекти на регионално ниво. Възможно е да има съфинансиране, както публично, така и частно. Това се решава от държавите членки. Може би говорих твърде дълго. Надявам се, че ще може да ми дадете някои отговори. Господин Нилсън. Благодаря. Не можах да изслушам цялото представене, защото трябваше да гласувам друга комисия, но вчера се запознах с заключенията от него. Искам да направя три коментара. Първо, съгласен съм с господин а, Ламбер, а, че много от а, нещата, които се съдържат в а, проучването, вече са възприяти от докладчиците. На следващо място, препоръките за европейското ниво. Тук говорите за европейски обмен. Това е изключително важно и тук може да се внесат подобрения. От мая опит в Северна Швеция по проекти, които се реализират и в други а, страни. Знам колко важен е този обмен, затова трябва да се подкрепи на европейско ниво. И на трето, може би най-важно място, нещо, което е важно и за решенията на нашата комисия, се отнася до това, че е, вие казвате, че трябва да има по-добро ангажиране на партньорите в стратегическото разработване на оперативни програми на национално ниво. Това е изключително важно. Това е моят опит. Два региона в Швеция, с които работих, партньорите там бяха от самото начало силно ангажирани в е, разработването на програмата, което доведе и по-доброто изпълнение, е, докато в един друг е, регион губернаторът направи това почти самостоятелно, той определи каква ще бъде програмата и това се отрази негативно на изпълнението. Затова е важно да ангажираме партньорите от самото начало. Благодаря. Петър Зиман. Благодаря за тази презентация, която ни представи много информация. Представи какво може да се разреши на европейско ниво, когато говорим за структурните фондове. Проблеми, които възникват в отделните държави, са различни, но хората се оказват в сходни ситуации, когато разговаряме с тях, те споделят това. Затова е необходимо да се ангажират партньорите много по-рано в разработването на проектите. Ние искаме да има съфинансиране, но ако не попитаме кандидатите дали искат да, да финансират, ако не бъдат ангажирани своевременно кандидатите в процеса, в организацията, не бива да сме изненадани, че партньорите, въпреки че им харесва програмата, не биха могли да участват в нея, защото те не могат да намерят нужното им финансиране в средносрочен план. И това се отнася за всички партньори, не само за общините. Това е важен въпрос, в който трябва да наблегнем, защото често не става дума за е, проблем с е, мащаба на съфинансирането, а за времевата рамка, в която трябва да се наберат тези е, средства. Трябва да направим така, че хората да са по-тясно увързани с програмата на много ранен етап. Така ще стигне много по-далеч. Господин Селос е следващият и последен оратор, който пожела да се изкаже. Имате думата. Тук обсъждаме структурните фондове и поставяме силен акцент върху капацитета на участниците, на кандидатите. Необходимо е да има достатъчно финансиране, за да можем да се възползваме от а, а, фондовете. Моя опит на регионално ниво показва, че доста често се предвиждат а, проекти, те се стартират. А, но без да имат дългосрочно отражение върху устойчивото развитие. Например, може да има проект за милион, милион и половина евро субсидии но този проект да не доведе до никаква устойчивост. Ето защо трябва да имаме предвид е, как е, ще действат тези проекти в е, дългосрочен план, след като приключи финансирането. Не бива да забравяме ползата от мобилизиране на средства, които да бъдат инвестирани за дългосрочни, а не само краткосрочни резултати. Госпожа Хамза има думата за отговор на коментарите и въпросите. Благодаря. Първо да подкрепа колегата от Германия. Основният проблем е, е национално ниво. Тоест разкрасяването на европейския законодателен режим – на европейско ниво могат да се търсят а, решения и на други проблеми, примерно а, нивото за изисквания за обществени поръчки под европейското ниво. После ангажираността на партньорите. Това съществува като изискване, но министерствата подхождат към въпроса много повърхностно. Споменават го в е, дискусиите в началото и повече е, записват го в е, проекта и повече няма нищо по тази тема. Няма обмен. Какво може да се направи друго на европейско ниво? А, законодателните текстове ето сега се сменят отново. Ако някой е започнал предходния период и се е научил как да подхожда, как е, работят е, инструментите по тези политики, ще трябва да започне от начало. Защото сега и е, реформата на селското стопанство и на рибното стопанство се извършва в момента и се започват нещата от начало и е, хората трябва да се научат как точно да боравят с различните инструменти. Обмяната на опит. Е, програмите за трансгранично сътрудничество имат този елемент на взаимодействие. Там взаимодействието е много добро, хората а, си сътрудничат, а, срещат се, работят на трансгранично ниво и те имат нужда именно от такова взаимодействие. И подобно взаимодействие, според мен, трябва да се вгради и в другите програми. Най-малкото трябва да си изваждаме полуки от а, успешните програми или от опита на тези, които са се занимавали с тях. Въпросът за изграждането на капацитет – този е, проблем съществува, защото действително вие можете да развиете капацитета на определен е, човешки, човешки кадри и след това те вече отиват другаде. Така че, може би, трябва да се предвиди нещо в основните разпоредби. Примерно по-добро заплащане. Има, в някои страни има хора, които работят по проекти за 300 евро на месец. Очевидно е, че те няма да стоят в тези проекти много дълго. Председателката, благодаря. С това приключваме тази точка. Uh, много, много добра презентация, много интересна, засяга най-важни и най-трудни въпроси. Отново ви благодаря много за представенето и е, нека да кажа на колегите, ако имат е, допълнителни въпроси, могат да влязат връзка с е, секретарята или с изготвилите проучването, ако им е нужно нещо повече като подробности. Сега господин е, Буштинаро е тук и можем да преминем към следващото точка от дневния ред, проектно доклада а, е, за регламента за кохезионните фондове. Давам думата на Виктор и след това на докладчиците в Сянка. Имаме половин половин час. Надявам се, че ще успеем. Благодаря, госпожо председател. От самото начало искам да ви кажа, че аз ще бъда напълно предсказуем. Моето становище, моят подход към доклада е напълно известен и сега искам само да представя някои нови елементи, които се появиха в последния етап и естествено ще е, изслушам много внимателно вашите коментари. Първо, новите изменения са свързани с кохезионните фондове и инструмента за свързване на Европа. В общия регламент се реши да заличим цифрите, да изчакаме, да се договорят съответните суми и тогава да ги включиме в нашия доклад. За това, тъй като няма никакви ориентировачни цифри, ние не слагаме също никакви цифри, така че се ориентираме спрямо това какво се случва в предложението за общия регламент. Е, става дума за тези 10 милиарда, които трябва да бъдат прехвалени. Що се отнася до критериите за това евентуално предхвърляне на парите, подчертавам, че тези средства трябва да бъдат използвани единствено в страни членки, които са подлежат на а, е, програми по Кохезионния фонд. Третият елемент е и за мен най-важният е кои критерии трябва да се използват от централизираните енергии при селек... Е, е, агенции при селекции на проекта. Това се е, предвижда в общия регламент, но, трябва, но има и дерогации. Тези дерогации трябва да се внимават да не изкривяват националните а, пакети. Предвижда се изключение за първите три години на новия про грамен период до декември 2016 година селектирането на проекти да се извършва според е, националните дялове, които се отпускат по е, Кохезионния фонд. Като така страните членки ще имат достатъчно време да подготвят е, и да кандидатстват с добри проекти и да изградят институционален и административен капацитет за изпълняване на тези проекти. От 1 януари 2017 вече фондовете ще започнат да функционират така, както е предвидено в регламента. Други е, промени е търсенето на повече е, последователност между кохезионните, форми, е, кохезионните фондове и схемата за търговия с емисии, особено е, въпроса за а, отоплението. Изключение за така наречените м- said before, which gives us enough room to negotiate. централи над 200 мегавата трябва да се предвиди възможности за е, ремонт на подобни инсталации, без да се засяга схемата за търговия на емисии. Цифрата беше 200 мега, 20 мегавата, извинявайте. Също така е необходимо да се създадат нови и ефективни системи за отопление и генери... производство на електрическа енергия. Съответно и жилищата и всичките инфраструктури, свързани с отоплението, трябва да бъдат включени в програмите за кохезионните фондове целият цикъл на производство на топлоенергия и електроенергия и потреблението й в е, ново е, ремонтирани инсталации трябва да подлежи на е, проекти по кохезионни фондове. Също така възобновяеми енергии и пилотни проекти би следвало да нямат ограничения за получаване на подкрепа от кохезионните фондове. А що се отнася до другите изменения, няма да е, отделя много време по тях. Не искам само да повторя някои неща. Енергийната ефективност в жилищния фонд е също тема, която трябва да бъде предвидена в средствата на Кохезионния фонд, защото тя дава много висок, е, е високо КПД. От Европейската комисия и от други източници знаем, че е, Европейският съюз е, изостава в е, постигането на целите си от стратегия 2020 и ако продължаваме в този темп, ще постигнем само 10%, което ще е огромно неуспех за Европейския съюз. Но това не е единственото основание ние искаме да има енергийна ефективност, да има по-добра структура на енергопотреблението, да се намалят да много значително емисиите на въглероден диоксид и да намалим и цената, която плаща населението. Аз се срещнах с учени в моята столица Букурещ за проекти за слънчева енергия и те ми казаха, че ако в Букурещ се е, изградят източници за геотермална и соларна енергия, дори без да се ремонтира мрежата, без никакви, е, без никакви е, ремонти ще се намали е, сметката на домакинствата за електричество с 40%, което е една много голяма сума. Въобще трябва да имаме предвид, че сградите поемат около 30% от енергопотреблението и дават над 60% от емисиите на СО2. Връзката между кохезионните фондове и е, фонда за регионално развитие за подобряване на енергийната ефективност също е много важно В някои региони има обаче различни критерии за е, кандидатстване по двата фонда. Даваме изменения също и е, да има възможност по структурните фондове да има достъп до инфраструктура от е, хората с е, увреждания. Тоест, искаме да си спазим нашите международни ангажименти. Има нова точка в преамбюла където се обяснява връзката между кохезионните фондове и принципа замърсителят плаща. Няма да коментирам в подробности, но трябва да кажа отново, че нашите цели трябва да бъдат е, ясно дефинирани пред комисар Поточник. Комисията трябва да излезе с нова проектодиректива, с оценка на въздействията, за да е сигурно, че този принцип ще се прилага абсолютно в е, е, кохезионните фондове и трябва да се направи така, че средства от Кохезионния фонд да не се разпиляват по проекти, които не се съобразяват с е, принципа замърсителят плаща. Натура 2000, тук споменаваме необходимостта за защита на биоразнообразието и е, за това, че проекти по, тези, е, по тази тема трябва да влязат в структурните фондове. Защита на градската среда. Много е важно да има последователност в това е, и последователност и изчерпателност как работим с двете вида зони, градски зони и е, селско-стопански зони това е изключително важно и е важно за развитието на градските зони. Също трябва да се подобри и мобилността на обществото като чао, цяло, не само да говорим по-добре на е мобилност в селскостопанските региони. Разбира се, това е свързано и с намаление на емисии, с подобряване на градския транспорт и така нататък. И накрая приветствам предложението на колегата Олбрик за общи показатели, общи индикатори и ще е, подам изменение с е, настояване общите показатели да бъдат включени в актовете за изпълнение от комисията, а не в общия регламент, защото така се получава по-голяма гъвкавост. Тези критерии е, след време ще бъдат много различни от е, критериите, които се налага да формулираме сега. Просто след, е, след 2020 година ще има съвсем различни обща ситуация, с която трябва да се съобразяваме. Благодаря за отличното сътрудничество с Генерална дирекция е, регионално развитие с е, колегите докладчици в Сянка и смятам, че в окончателния доклад ние ще отразим всички желания за изменения. Крайният срок за подаване на изменения е утре 6 часа след обед, така че моля заповядайте. Благодаря. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Имаме и нов докладчик в сянка, господин Кристотелос. Заповядайте. Благодаря на господин Бощинаро. Само това ще кажа на английски, след това ще говоря на е, гръцки. Благодаря господин Бощинаро. Действително много добре си сътрудничихме и се надявам, че нашият е, принос е, с, към предложенията ще подобри вашия вече добър доклад. Мисля, че определено доклада върви в много добра посока. Бих искал да направя няколко предложения за изменение. Смятам, че в добра посока се движи доклада и нашите предложения имат за цел да се подобри последователността между използването на финансовите инструменти и създаването на устойчиво развитие. Тоест да съответстваме и на целите на стратегията 2020. Що се отнася до е, проекти в, транс, в областта на транспорта, трябва да е ясно, че около 90% от е, транспорта с, лични автомобили се осъществява на разстояния по-малки от 6 км. Всичко това означава е, много емисии. Затова трябва да сложим акцент върху инфраструктура, която предоставя повече хармония, повече възможности за изпълнение на нашите цели за устойчиво развитие и борба с климатичните промени. Съществува, разбира се, воля и желание да се намалят е, външните разходи, но смятам, че трябва да отидем и по-далеч би следвало, когато се изгражда инфраструктура, да се, отчита и съображ... да се отчитат и съображенията за устойчиво развитие. Във всяка отделна област, дали става дума за управление на води или на отпадъци, трябва да се формулират приоритети свързани с превенция, с рециклиране. И не става дума само за е, отпадъци. Примерно има проблеми с е, водите. Сега се поставя въпроса, трябва ли да се преработват е, изразходените води и така нататък. Ние, примерно, трябва да сложиме приоритет за економия на водата и да се има предвид тези приоритети при предоставянето на средства. Също въпроса за економии на енергия. Там трябва да се сложи акцент и приоритет върху националните програми. А що се отнася до транспорта, отново трябва да подчертаем, че искаме надежден и устойчив транспорт, а не просто някакъв транспорт. Така че трябва да е, настояваме да се е, преминава към по-устойчиви форми на, транспер, на транспорт. В такъв е, смисъл ние считаме, че големите инфраструктурни проекти е, следва да се изграждат в мащаби, които обслужват трансгранични е, цели. Примерно, е, няма смисъл да се изгражда летище, което се намира на по-малко от 200 км до друго летище. По отношение на жилищата и економията доставките на енергия, там трябва също да се работи за развиване на възобновяемите енергии. И не само поради съображения за опазване на околната среда, но и чисто по финансови, економически съображения, защото е, по време на криза с толкова хора, които имат много малки доходи или са безработни, е изключително важно да може да се осъществяват економии на енергия. Тоест не само по съображение за това да опазваме околната среда. После, е, климатичните промени. Ние трябва да дадем приоритет на големите проекти, които а, дават възможност да се запазват големите екосистеми. Става вече е ясно, че е, може да се работи е, за борба с... Е, може да се борим против климатичните промени и едновременно да развиваме капацитета на големите екосистеми. Затова ние трябва да е, се намесваме в, тази, в тези си усилия, като отделим съответните средства. А ролята на отделните участници, е, местните власти, е, малките и средни предприятия, гражданите, това е много важно, защото хората, всички тези участници могат да изиграят своята роля, единствено обаче, ако имат добра информация за това какво е програмирано, какво се предвижда, и то да бъдат е, информирани още по време на подготовката на проектите, както и по време на изпълнението и, и последващите дейности. Имаме е, предложения от е, зелените в Гърция. Примерно в Гърция не се използват достатъчно средства в това отношение. Не се е, дават и достатъчно правомощия на регионите, за да могат те да използват средства, които са налични всъщност. Трябва да се създаде капацитет е, да бъдат е, освоени подобни средства от местните власти. Е, в такъв смисъл е необходим да се изгражда и капацитета за действие на местните власти, е, местните и регионалните власти. А за изготвянето на проекти, действително, може да има а, подкрепа а, не само за изготвянето на кандидатстването на проекта, но и по време, подкрепа по време на изпълнението на проекта и последващите дейности. Мисля, че това е всичко. В заключение, Искам да кажа, че трябва също да работим и по а, раз, като формулирането на критерии. Не можем само цифрени показатели да залягаме, километри, пътища и така нататък. Следва да се отчитат и други е, последици, примерно е, когато става дума, примерно за проекти за пречистване на вода, трябва да се отчита и общото количество ком, е, консумирана вода, е, какъв е процента на, на пречистената вода спрямо общата консумация, да речем и такива подобни критерии. Пред следващият оратор. Това е госпожа Мацони. Деле пропосте, ке коме ho Благодаря. Няколко бележки по доклада. Предишни случаи Също съм се спирала на този въпрос. И не непременно сме съгласни с избрания подход. Или с факта, че тук се правят препратки към конкретни аспекти. Надали а, всъщност мястото има е тук. Колегата ни е решил да разшири а, приложното поле и обхвата за използване на кохезионни средства – А ние не сме съгласни с подобен подход, защото според нас тези цели са добри, но те биха могли да бъдат финансирани с помощта на други инструменти. Следователно, изключително важно е да разгледаме възможността за използване на фонда, инструмента свързване на Европа, защото този инструмент всъщност би трябвало да има специален регламент, който да е посветен на него в рамките на кохезионния регламент – така че аз ще направя това предложение в предложение за изменение и ще го изпратя на докладчика. В него ще заявя, че ще искаме да се внесе изменение, за да може средствата наистина да се използват на национално ниво максимално. Връщам се отново на проблема, свързан с предложението на комисията в общия регламент. Вероятно тук можем да добавим в предварителните условия едно макро предварително условие. Имаме вече опит в тази област и държавите членки, които получават средства в Кохезионния фонд, имат вече опит точно в тази област. За това ще направя такова предложение за изменение към общия регламент. В него ще презува да се изведе макроусловността от Кохизионния фонд. Имаме данни от държавите членки, които са работили с кохезионни средства – и тази информация сочи, че те се трябвало да платят санкции поради прилагането на тези предварителни условия. Резултатите са изключително лоши. Трябва, между другото, много внимателно да обсъдим всички тези аспекти и за останалите фондове, не само за кохезионните, защото според мен по този начин с макроусловността правим стъпка назад, а не напред. Мисля, че предложението на комисията е много добро по отношение на отговаряне на потребностите, които по-настоящем съществуват. И ще бъде добре да не се опитваме да навлизаме в област, която все още не можем да разрешим преди да сме разрешили въпросите свързани с бюджета. Подхода на комисията според мен трябва да остане такъв какъвто е сега. Няма да навлизам повече в подробности. Мисля, че трябва да променим по същество това предложение. Благодаря. Има още двама оратори и комисията, за да дам минута и половина сега на двамата оратор. Господин Ван Нистерой най-напред. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk twee, twee puntjes uitlichten. Благодаря. Ще се спра на два неща. Първо, свързано с енергията и енергийната революция, ако мога така да кажа. По-настоящем се лансира именно такава идея. Разумно е да се включи тази цел в обхвата и трябва да попадне в Кохезионния фонд. Ако разгледаме структурите фондове и останалите фондове, Що се отнася до прехода в енергийния сектор, трябва, разбира се, този въпрос да попадне в Кохезионния фонд. Вчера говорихме, че тематичните концентрации не са достатъчни, че липсва действително волята да се довърши всичко до края, но в крайна сметка най-важното, според мен, е Кохезионния фонд може да се постигне успех много бързо в определени региони ако видим как стои въпроса с намалението на емисиите въглероден диоксид, например, трябва да подходим а, така, че да овладаем и практическото разрешение, а не само теоретичното. Трябва да гарантираме разглеждането на а, процеса, свързан с револвиращите а, фондове. Те се самогенерират, ако мога така да кажа. И по този начин се финансира процеса. Ако добре си свършим работата, тогава всичко ще върви а, в правилната посока надолу по веригата. И целият парламент, според мен, ще, подход, ще подкрепи подобен подход. Сега за макроусловността. В общия регламент заявяваме, че не сме за това. Не сме. Но, нека да видим каква е сегашната обстановка. Например, в регламента за кохезионните фондове. За това също ни трябват средства, затова не трябва да пропускаме сегашното положение. Трябва да направим всичко, че да можем да управляваме процесите в хода на взимане на решение, е, за да има последователност. Трябва да си продължим дейността, но трябва и да достигнем до окончателния вариант на доклада. Ще бъде чудесно, ако може да влезе в зала за гласуване. Благодаря. Следващия оратор, много ви моля да бъдете кратък. Господин Целер, благодаря. Аз също благодаря на докладчика за проекто доклада за Кохезионния фонд, макроекономическите условности и предварително условия. Всички сме съгласни, че не ги искаме. Когато говорим обаче за енергията, остава един въпрос в сегашния дебат. Относно това, дали да бъдат използвани тези средства от Кохезионния фонд за генериране на ръст. Това е основната цел за борба с кризата. Политиците на национално ниво ни казват, че ще се използва структурните фонове за реализиране на ръст. Кохезионният фонд е най-големият в рамките на тази политика – и ако говорим за енергетиката, не непременно това са мерките, които ще създадат ръста. Биха могли, но не непременно ще доведат до подобен, подобен резултат. Мисля, че кохезионната политика е подход, който дава възможност на економически по-слабите региони да достигнат нивото на останалите. И има, разбира се, различия между отделните региони. Може би най-напред е нужна инфраструктура на конкретно място. Може би региона има нужда от развитие на обучението, на специализациите. Това са различни потребности, които трябва да бъдат отчетени за всеки регион. И освен това, трябва да знаем какво е залегнало в многогодишната финансова рамка, що се отнася до разпределението на ресурсите и тавана от 2%, който ще ограничи обхвата на фонда. Това е значително намаление в сравнение с предишния подход. Това означава, че много държави членки ще очакват е, средства от Кохизионния фонд и при спадането на БВП и планирането на тавана в многогодишната финансова рамка, тогава може би мярката няма да има нужда да се прилага. Председателката, я много съжалявам, разполагаме само с по половин час за доклад, вече премина този половин час. Много ви моля да спазвате е, времето определено за изказване. Ще ви дам една минута, но всеки път е, все повече и повече пресрочваме времето си. Uh, Благодаря. Високо оценявам подхода на господин Бощинаро. Само няколко а, е, бележки позволете да кажа от гледна точка на комисията. За подкрепа на енергийната ефективност само искам да кажа, че а, интелигентните мрежи и интелигентните сгради са много важен компонент. Искаме да използваме тази идея. Трети член. По него искам да подчертая значимостта на мерките за борба с наводненията и управление на водите в този тип проекти. Това също ще бъде изменено. Благодаря, Николас Мартин. Благодаря, ще бъде кратък, защото имахме редица възможности да дискутираме темата. Първо, високо оценявам конструктивната дейност на докладчика и отличните контакти, които поддържаме. Много от отразеното в доклада не ни затруднява. Искам да се спре на един проблем – свързан с е, свързаността или връзката между Кохезионния фонд и инструмента Connecting Europe. Това е много важен аспект. Първо, как точно подхождаме? Важно е да си спомним, че има разпоредби в общия регламент, свързани с тази тема. 84 член, алинея 4. Освен това, Що се отнася до подхода ни в законодателната рамка, може би не е да има добра разпоредба в регламента на фондове, както и в общия регламент, както и в регламента за а, инструмента свързване на Европа. Мисля, че трябва да попадне в общия регламент тази разпоредба. По същество. Все още дебатът продължава по отношение постигане на правилния баланс. Има споразумение относно а, даване на приоритет, но важно е да се изгради и механизъм в законодателната да нормотворческа дейност. Комисията твърдо отстоява това. Не сме съгласни да се разширява енергийната ефективност по отношение жилищното строителството. Не сме убедени с аргументите достатъчно разширена е обхвата на Европейския фонд за регионално развитие и ние бихме искали наистина Кохезионния фонд да бъде насочен към основните си цели и да не се разводнява. По същия начин стоя въпроса и с намалението на емисиите. Принципен е въпросът, че не трябва да направим нищо, което да подкопава системата за търговия с е, парникови емисии. Комисията на становище, че постигна тия баланс е добър, защото понеже се засяга инсталациите под 20 мегавата. По-нататък. Според нас това се решава най-добре на хоризонтално ниво. Подкрепяме, разбира се, въпроса за достъп до инфраструктурите което е конструктивно по отношение на европейските фондове, но отново това е засегнато в общия ред регламент в общо приложимите разпоредби и управляващите органи и нормите за тях, също така предварителните условия по отношение на лицата с увреждания. Според нас по-добре там се разглеждат нещата на хоризонтално ниво, казва се едно и също нещо. Това са основните аспекти, на които иска да се спра, госпожо председател. Благодаря. Виктор, имате думата. Накратко по направените коментари, които бяха отправени от уважаемите ми колеги. На колегата от групата на Зелените искам да благодаря. Аз внимателно следя идеите, които вие споделихте относно казаното от госпожа Мацони. Общият регламент е мястото, в което трябва да се разгледа макроекономическите изискуеми условия. Аз направих е, такова изменение, но е, става дума за е, общия регламент, за това няма място в моя доклад. Не искам да навлизам в територията на колегите, които работят по доклади за общият регламент. Относно разширяването на обхвата на Кохезионния фонд. Нашата цел е да се разрешават не само реални, но понякога драматични ситуации. Енергоспестяването за домовете е основен проблем. Намаляване на CO2 емисиите, подобряване на различните енергоисточници и прочие. Вътре в съвета, както и в комисията, многократно е разглеждан този въпрос. Има пълна подкрепа на много от колегите, включително в тази парламентарна комисия. Господин Бистелной, искам да му благодаря специално като координатор на ЕНП, че подкрепи това предложение. За бележките направени от господин Цела. Вярно е, че една от целите на Кохезионния фонд е да се преодолеят разликите в развитието между регионите и вътре в регионите. Кохезионният фонд може да се използва за енергоспестяващи мерки, за създаване на работни места, за добри условия на живот, създаване на зони, които са да, да са по-слабо замърсени. Това е също начин за преодоляване на разликите в развитието. Образованието, обучението, това е въпрос по-скоро на Европейския социален фонд. За това не виждам а, как трябва да се използва Кохизионния фонд за това. За интелигентните мрежи и интелигентните сгради. Да, ние ще залегнем, ще, ще заложим това по един по-ясен начин в доклада. Относно относно а, инструмента за свързване на Европа. Много държавите членки се противопоставят а, на философията, която е заложена в този инструмент. Ако искаме този проект да бъде реален, жизнеспособен, да носи ползи и аз съм в пълна подкрепа на този проект, тогава трябва да отчитаме също и притесненията, изразени не само в съвета, но и в тази парламентарна комисия. Именно за това направих предложението за изменение, защото става дума а, за вземането на 10 милиарда от кохезионния фонд и аз не виждам готовност е, това да се направи без да се получат е, гаранции, без да бъдат изпълнени определени условия. Именно за това предлагам да работим е, с Генерална дирекция регионално развитие на комисията. Имаме контакти също с Комитета на регионите. Аз помолих комисарите Калас и Хан – да предложат съвместно нещо, когато това съвместно предложение е готово, аз също ще съм готов да го приема и да го включа в доклада. Относно енергоспестяването, тук комисията има известни възражения и считам, че в крайна сметка тази философия ще вземе връх, защото не става дума за моя доклад, а какво е необходимо на Европейския съюз, е, какво се иска от съвета, какво се подкрепя от много от е, е, комисарите, много от депутатите също. И на последно място за достъпа. Някои могат да си мислят, че моите изменения се припокриват в известна степен с общия регламент. Ако това е така, тогава защо неправителствените организации, които работят за хора с увреждания, искат това да бъде включено в хоризонталните регламенти. Защото това няма никаква, никакъв вреден ефект. След като е в общия регламент, може да се интегрира в хоризонталните ни доклади с съответните конкретни фондове. Да, по тези законодателни въпроси ние ще продължим да работим. Искам да припомня, че утре в 6 часа вечерта е крайния срок за представяне на изменения. Преминаваме към следващия доклад. Раз... Вече сме просрочили с 15 минути Искам сега да дам думата на Рика Манер да представи своя доклад. Искам да помоля колегите междувременно да дадете заявки за изказване, ако желаете да вземете думата, за да мога веднага да ви дам думата, след като госпожа Манер приключи своето представене. Благодаря, Искам да благодаря за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка, с останалите колеги. Успяхме да постигнем съгласие по повечето въпроси. Когато обсъдихме за последен път този въпрос в комисията, нямаше особени искания за промени, така че такива не са настъпили междувременно. Искам да засегна няколко важни въпроса. Ще започна от бюджета, въпрос, който многократно обсъждахме с докладчиците в Сянка. Считам, че е като парламент ние трябва да подкрепим 7%. Основанието е, че преговорите за бюджета вървят. Ние се боим, че 3%, които предлагат комисията, ще бъдат допълнително намалени. Затова трябва да настояваме за 7%, за да получим поне 3%, които предлага комисията по време на преговорите. Що се отнася до инвестиционните приоритети, ако колегите имат намерение да представят изменения, Следва да имат предвид, че има приоритети в Европейския фонд за регионално развитие. Тези приоритети ще се прилагат и по отношение на цел европейско териториално сътрудничество. Ние се сътрудничим с докладчика по Европейския фонд за регионално развитие. Що се отнася до европейското териториално сътрудничество, разбира се, можем да имаме някои конкретни приоритети, които са в подкрепа на регионалното сътрудничество. Чувате ли нещо? Таман. Има технически проблем. Сега sanoa mitään, mitkä tulee olemaan, olemaan nämä tasot kohesiopolitiikan osalta, niin olemme tulleet siihen lopputulokseen, että tulemme... Ние не сме наясно какви ще са нивата на финансиране по кохезионната политика. Трябва да отчетем цифрите без процента. А що се отнася до най-отдалечените региони, когато станат известни окончателните цифри, тогава трябва да реагираме. 20% предлагаме като цифра за плоската ставка, едината ставка, а не 15%, но е, евентуално за европейско териториално сътрудничество можем да предложим един ставка, която е 5 до 10% по-висока. И що се отнася до гъвкавостта на отделните направления А и Б, 50% е цифрата, която предлагаме, като имаме желание да останат така нещата за този период и да има вграден елемент на гъвкавост. Тематичните концентрации Големи е, опасения бяха изказани от колегите и докладчиците в е, Сянка. Пет теми предлагаме, а не четири. Що се отнася до показателите, на последното си заседание обсъдихме тази тема. В е, доклада за териториално сътрудничество ще предложа тези показатели да е, бъдат прехвърлени в актов, делегираните актове. Финансирането. Mutta tällä hetkellä ще говорим, говорихме и по този въпрос в предходните доклади, след като обаче проведохме преговори с комисията, стана ясно, че е, няма финансиране на база на програми и за това считам, че няма смисъл да предлагаме изменения. Всъщност това са основните елементи. Благодаря още веднъж за доброто сътрудничество. Надявам се да получа добри коментари и добри предложения за изменения. Председателката никой не е дал заявка за изказване, освен докладчетите в сянка. Те са четирима. Нека да кажа така. Кой иска да се изкаже по доклада? Ясно, ти си докладчик в сянка, това е ясно. Значи една заявка за изказване, освен четиримата докладчици, всеки, във сянка всеки от тях има по 3 минути. Франческо Де Анджелис, моля. Грация, президент. Благодаря. Можем да кажем, че свършената от докладчика работа е действително отлична, особено, що се отнася до втората поредица от изменения. Трябва също да подчертаем, че се поставя цел за по-амбициозно, по-добро сътрудничество на териториално ниво. Ако разгледаме какъв е бюджета, как са разпределени средствата, не остава съмнение, че 7%, които се предлагат, е твърде амбициозна цифра. Това беше потвърдено от парламента и в миналото, например в доклада на Санчес Смит. Вярно е също, че междувременно Политическата обстановка в Европа се промени, особено, що се отнася до отпускането на средства по Кохезионния фонд. Това означава, че сега има по-малко средства и тези 7% ако бъде възприето, разбира се, ще доведе до повече разполагаеми ресурси. Трябва да подсилим преговорната позиция на парламента. Несъмнено, 7% като цел е нещо доста важно, както подчерта и докладчика, и че това е, е начин да успеем да получим поне 3%. Напълно съм съгласен с а, всичко, което беше казано за гъвкавостта. Съгласен съм също и с а, частта, която се отнася до тематичните концентрации, особено с цел постигането на това, което сме си набелязали. Искам а, да кажа още нещо допълнително. Искам да наблегна на три неща, които според мен са изключително важни за използването на структурните фондове. А именно упростяване, оптимизиране, улесняване на достъпа до фондовете. Ние трябва да положим максимални усилия фондовете да бъдат по-лесно достъпни, по-използваеми, тъй като те са много важни в сегашните трудни условия, в които живеем. Трябва да се премахне в максимална степен бюрокрацията. Вторият елемент, който според мен е особено важен, опира до целите, до приоритетите и качеството на изразходването на средствата. Средствата трябва да се изразходват е, ефикасно. Разбира се, важно е колко се харче, но изключително важно е колко добре оползотворяваме ресурсите. Трябва да се концентрираме върху качеството на проектите, върху доброто изразходване на средствата. И ако не греша във всички разговори, които сме водили в е, бюрото, впечатлението, което беше създадено, че има съгласие между групите. Ние искаме да се постигне бюджетен е, е, баланс. Това ще бъде много важен въпрос в преговорите по многогодишната финансова рамка. Считам, че докладът е много добър и поздравявам докладчика за това. Франсуа Алфонси, искам да ви помоля да спазвате времето, защото иначе няма да ни остане време за последния доклад, ако всички просрочват времето за изказване. Франсуа? Благодаря. Нека да кажа на докладчика, че сме съгласни с нейната насока, с предложените цифри. Що се отнася до гъвкавостта, усилията на докладчика да включи и услугите от общ интерес в целите и е, услугите на местно ниво за териториално сътрудничество и да се разширят тематичните концентрации на пет теми, е, подкрепяме това. Само искам да коментирам две неща, които ни безпокоят. Именно е, трудно е да разберем е, положението е, с островите, така наречените региони НУЦ и цифрата 50 км. Трябва да е ясно, че един остров не е територия като всяка друга понякога разстоянията не са толкова директни едно летище, е, независимо къде се намира в един или друг е, департамент на острова, може да не отговаря на съответните изисквания. Примерно, е, Сицилия може да осъществява връзки с Корсика и така нататък. Тоест, Начините на сътрудничество са различни и примерно критерия 50 км може да попречи на Корсика да си сътрудничи с острови е, около нея, които примерно по различни съображения, свързани с туризъм, биха били приемливи като сътрудничество. Затова трябва да има възможност за изключение по чисто такива практически е, съображения. Много е, желая колежката да разбере нашите, нашите доводи в това отношение, защото има разлика между различните региони и между различните басейни. И другия проблем, аз ще подам е, изменения по тази точка, много е, често има трансгранични култури или в отделни райони и би следвало да се отдаде възможност, отдаде значение на тези култури, защото те често всъщност прескачат от един район в друг по, по протежение на границата. Благодаря, господин Васек. Благодаря. Само няколко коментара. Първо, нека да кажа, че средствата 7% за мен е твърде амбициозно. С 3,5 бих бил напълно задоволен, така както бе предложен. За инвестиционните приоритети, според мен за трансграничното сътрудничество много е необходимо да се подобрят е, проблемите в инфраструктурата, там където се създават, примерно, по е, потенциални места за задръствания или недобри е, пътни връзки. Има подкрепа и за културен обмен и изграждане на трансгранична инфраструктура, защото това са добри проекти. Следващ има сила мържи, ако искате да се изкажете. Благодаря. Една обща бележка. Е, присъединявам се към бележките на колегата Алфонси за най-отдалечените райони, а също и за съображенията за трансгранично сътрудничество за тези региони, защото това е от изключително важно значение за а, тези региони. Предвидената цифра 50 км ще бъде проблем. Тези е, региони често са свързани в, с е, проекти с е, страните от АКТРЕ и подобно сътрудничество може да има сериозен принос за Европейския съюз защото а, ние споделяме с тези страни определени ценности, включително и културни такива. И по този начин а, можем да подкрепяме проекти в този смисъл. Друг а, коментар по въпроса за трансграничното сътрудничество. И тук подкрепям колегата Алфонси отново, е, е да отчетем колко е, важно е да отчитаме регионалните интереси в съответните райони, където работим. Благодаря, Ламбер. Thank you very much. Just a couple of, of, of remarks. Uh, благодаря. Няколко бележки. Много е добре за целия процес, много умно да има отделен регламент за териториалното сътрудничество, за да получи то своето съответно място и дори да бъде подсилено, да бъдат подсилени възможностите на това трансгранично сътрудничество. Мисля, че е много важно да сложим акцент върху макрорегионалното сътрудничество в е, Европа и да го заложим в общите е, текстове за териториалното сътрудничество. То е повратен момент в териториалното сътрудничество и в кохезионната политика. За това ми беше интересно да помисля къде можем да включим тази тема. Вчера направихме едно изслушване с много специалисти, е, свързани с научните изследвания. Говорихме за кохезионните фондове, за това къде може да има допирни точки между Хоризонт 2020 и кохезионните фонди. Фондове говорихме за така наречените региони на знания тези региони ще преминат към финансирането по кохезионната политика. За това трябва да мислим как да запазим статута на тези региони. И днес си мисля, особено като става дума за научни изследвания, развойна дейност, за върхови постижения, че е необходимо да придадем на териториалното сътрудничество едно ново измерение а, и то доста конкретно изменение, измерение в следващите 7, 7 години. А цифрата от 7% тази е, цифра отговаря на, е, в духа на нашите дебати, които проведохме за многогодишната финансова е, рамка. И ние по този начин принудихме и съвета да направи стъпка напред. Затова нека да запазим тази цифра, за да можем да е, инкорпорираме идеята за макрорегионално сътрудничество и да можем да придадем едно изцяло ново измерение на регионалното сътрудничество, но това измерение трябва да има съответното финансиране. За това и е, благодаря за сътрудничеството. Действително много, много благодарности. Представителя на комисията, моля. Thank you, Chair. And again, I would like to thank the... Благодаря. Благодаря на докладчицата за изключително конструктивната работа по доклада и внимателното обсъждане на предложенията. Ние също внимателно разгледахме предложения материал и поддържахме много полезни контакти с докладчиците. Много от измененията според нас са насочени в посоката, с която комисията може да се съгласи и те са много полезни. Ще подчертая само някои от аспектите, където според нас има някои проблеми по отношение на финансовото разпределение. Това разбира се подлежи на дискусии в рамките на многогодишната финансова рамка. Споделяме становището, че в крайна сметка европейското териториално сътрудничество е, и води до допълнителни ползи, затова искаме да се увеличият тези проценти, да стигне до 30%. Но от опит виждаме, че изпълнението на тези програми трансгранично сътрудничество наистина имат един елемент на сложност, защото се а, обединяват много държави членки. Трябва да направим нужното, за да на, не получим ситуация, при която средствата да не бъдат ефективно освоявани. Затова комисията държи да се постигне баланс, добър баланс, в крайна сметка в цялото предложение. Основните ни проблеми са по въпроса за тематичните концентрации и съответните елементи, свързани с тях. Не е лесно да се постигне е, правилно желание баланс защото има голямо многообразие на трансгранични програми, с, е, някои от тях с големи средства, транснационални програми, при които има големи финансови обеми за финансиране. Комисията е готова да разшири е, броя на тематичните концентрации, които могат да бъдат разгледани, за да се постигне тази гъвкавост. Но според нас е, няма смисъл да се е, смесват различни тематични области в една. Защото така всъщност ще се наруши принципа на целенасоченост на програмите в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, който може да финансира 11 тематични области, както знаем. Комисията не вижда основание за промяна, защото това допълнително ще усложни и управлението. Трябва очевидно да се следи финансирането на различни нива. После, Допълнителните приоритети за инвестиране. Нашата коми... Е, нашия подход сука, е, че трябва да започнем именно от регламента за Европейския фонд за регионално развитие. И после да ги допълваме ако се налага. А в програмите Европейско трансгранично сътрудничество знаем, че ще се използват а, различни а, средства от регионалния фонд, когато става въпрос за приоритети и дейности, които попадат по смисъла на социалния фонд. Какви са сега тези специфични инвестиционни приоритети? За нас тук има припокриване с регламента по Европейския фонд регионално развитие, инфраструктура или услугите от общ економически интерес. Така че следва да се замислим Дали тук не се добавят е, а, различни области и доколко те не са вече разгледани и включени другаде. Така че има сериозни резерви относно добаването на туризма като инвестиционен приоритет. Защото тук става въпрос за цел, а не области за инвестиране. Според нас това не се налага. И в друг контекст вчера също дискутирахме този въпрос. По този начин няма да отправим правилното послание. Разбира се, туризма е нещо важен, важна област за инвестиране, но в конкретни случаи и не тук. По отношение на макрорегионалните стратегии и морските. Сега, тук вече трябва наистина да видим къде се стъпва в предложението. и Има разпоредва в общия регламент и Комисията за европейско трансгранично сътрудничество. Може да се укрепи е, и този текст, но вече казах, че трябва внимателно да се анализира дали той просто е необходим. Отдалечените региони. Е, предложението, комисия съдържа 150% гарантирани разпределени средства, което се предоставят именно за тези отдалечени региони и в съобщението, което ние скоро ще е, подготвим и, и публикуваме, ясно ще бъде описан както потребностите на тези региони, така и значимостта, която отдава комисията за тяхното развитие. По въпроса за взаимоотношението с инструмента е, за съседство и предпресъединяване. От опита си мога да кажа, че тук става въпрос за а, неизползване на тези средства за а, други програми, защото те са насочени тези средства именно към вътрешните програми. И сега. Един общ проблем – Важно е от гледна точка на комисията показателите да се за, а, залагат предварително, екс-анте, за да се знае ясно кои показатели ще бъдат използвани и кои ще бъдат следени а, в процесите на контрол, за да има последователност при изпълнението. Те трябва да бъдат дефинирани първоначално и да има съвместимост между показателите, използвани в различните фондове. Иначе просто комисията няма как да подготвя своите отчети и доклади. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, сега господин Кри... Как... Я, е председател. Има думата докладчика госпожа Манер. Благодаря за отличните ви коментари и бележки. Сега позволете да се спра на няколко неща. Казано бе нещо по отношение на опростяването. Мисля, че опростяването се засяга именно за програмите Европейско трансгранично сътрудничество в предложението на комисията за целите на мониторинг и за целите на администрирането. Що се отнася до тези 150 км, много пъти сме дискутирали този въпрос. Искам да ви напомня, че в предложението на комисията има възможност за маневриране. И трябва да помним, че тези 150 км са един лимит, който въжи само за трансграничните програми т.е. между държавите членки. И финансирането може да се използва в отдалечените островни територии, най-отдалечените територии. Мисля, че в тези регламенти много ясно се отчитат въпросите, свързани с сътрудничество 150 милиона евро са заделени. Така че ограничението 150 км е валидно за трансграничните програми, но не изключва островите от териториалното сътрудничество. Е, разбира се, се някъде трябва да се постави границата. Така че според мен много добре е основано предложението на комисията. Що се отнася до бележките, свързани с инвестиционните приоритети, напълно съм съгласна. В измененията аз е, съвсем конкретно отчитам затрудненията, които съществуват в трансграничния трафик. Надявам се, че можем да инвестираме и повече в тези програми за териториално сътрудничество. Що се отнася до коментарите на Комисията за инвестиционните приоритети, аз засегнах този въпрос в мое, моето стъпление – и когато говорих за Европейския е, фонд за регионално развитие, заявих, че няма да има припокриване и дублиране. Показаното на господин Нистерой и хоризонталните аспекти. Мисля, че можем да продължим след обед двустранно тази дискусия, за да видим как можем да отчетем тези аспекти. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Искам да ви напомня, че срока за изменение е до утре вечерта 18 часа. Много ви моля, изпратете своите изменения в срок. Сега бих искал да помоля госпожа Перес да представи своя доклад за Европейския социален фонд. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Докладът разбирам, че вече е преведен на всички езици, така че няма да засягам подробности по него. Искам само да се спра на измененията, които възнамерявам да предложа за целите на подобряване на този текст и редакцията. Първо, изменението за засилване на развитието на малките и средни предприятия. Те са изключително важни за развитието. Измененията наистина подчертават е, факта, че транснационалното сътрудничество трябва да бъде задължително. Подчертавам, че трябва да лансираме този аспект с помощта на социалната иновация и приоритетната ОС. Има редица а, изменения за показателите, така че всички данни в крайна сметка да бъдат използваеми и разбираеми, да се знае какво е въздействието им върху хората. Следователно, показателите – трябва да бъдат насочени към хората, които са се възползвали от програмите. И дългосрочен план трябва да се разглеждат именно нези лица, които са е, успели да постигнат подобрение на дейността си, благодарение на работата с фонда. Благодаря на колегите, които ми помогнаха при подготовката на предложенията за изменения. Както знаете, в четвъртък е крайния срок за внасяне на измененията, а на 20 и 21 ще се води дебата. За четвърти път всъщност работим по това досие. Много ще се радвам да чуя вашите коментари. Благодаря ви. Председателя, някой желая ли да говори, освен докладчиците? В сянка? Добре. Започваме с Докладчика за НП. Имате думата. E, Благодаря, господин председател. За пореден път разглеждаме този въпрос. Всички предложения, които чуваме на този етап, са вече е включени в основната част на доклада. Мисля, че е положително, че се набляга на малките и средни предприятия, тъй като те са гръбнакът на економиката и водят до създаването на заетост. Аз е, от моя страна е, бих е, допълнила това, което беше споменато и тук, а именно задължителния характер на трансграничното сътрудничество. Това, което липсва, по мое мнение, е текста за междунационалното или трансрегионално сътрудничество. В вашите изменения вие посочвате и групата на възрастните лица. Аз съм, съм предложила изменения, като добавям към тази група лицата над 50 годишна възраст, които са уязвими в смисъл, че могат да загубят своите работни места по време на криза за образованието. Тук трябва да имаме предвид, че образованието трябва да е от високо качество. Когато говорим за висше образование, трябва да се наблегне на това обучението да отговаря на нуждите на пазара на труда изменението, свързано с обучението, с връзката между обучението и заетостта, е нещо, което ме интересува. Особено младежите имат най-много затруднения в намирането на а, работа. Участието на партньорите също трябва да се насърчи подкрепата на Европейския социален фонд в това отношение е нещо, което приветствам. Искам да допълня нещо свързано с упростяването на процедурите за подбор на партньори и за разработването на упростени системи. Това е особено важно за неправителствените, орган... неправителствените организации. Що се отнася до равенството между половете, това е въпрос, който се разисква вече от години насам, без особен резултат премахването на разликите в заплащането е все още факт и аз ще предложа текст, който да бъде по-ясен и ефективен. Поздравления за докладчика. Надявам се, че в окончателния се вик вид е, този регламент е, ще допринесе за повишаване качеството на заетостта и ще осигури по-голяма подкрепа за малките и средни предприятия. Искам отново да благодаря на докладчика и да изразя надеждата, че измененията, които ще бъдат представени, ще доведат е, до допълнително усъвършенстване на текста. Благодаря, госпожо Лукашевска. Господа Шруте. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за доброто сътрудничество, тъй като това улеснява работата ни по-нататък. Ние работихме много добре по измененията. Има няколко въпроса, свързани с а, а, съдържанието. Ние ще разговаряме с секретарията по въпроса за това какво е регионална компетентност а, и какво не е. Ако една фирма бъде закрита в един регион, трябва да се потърси работа на освободените работници. Това е нещо, което е, е работа по-скоро на Комисията по заедостта, но има и регионални измерения. За това е и въпрос, който е от е, компетенциите на Комисията по регионално развитие. Не всяко е, изменение има регионален аспект. Ако променим нещо в регламента, това ще се отрази върху някои други сфери ако вземем един сектор като регионална компетенция, трябва да осигурим а, последователност в всичко. Аз ви дадох един пример с а, дружество, което се закрива в един регион, премества се в друг регион, има освободени работници. Разбира се, тук трябва да се приложат мерки на пазара на труда, но след като те бъдат осъществени, нещата трябва да се огледат много внимателно, какво е допустимо, какво не е, какво се прави в тези конкретни случаи. С измененията, които предлагаме, целим именно постигането на това. Въпросът за концентрациите е структурен. Докладчикът предложи изменения, аз от моя страна също направих предложения за изменения по същия въпрос. Както при регионалния фонд за развитие, ние трябва да предлагаме теми по-скоро, а не инвестиционни приоритети. Това е, би било много разумно. Аз възприех формулировката, която се съдържа в регламента за Фонда за регионално развитие. Така че да се фокусираме върху трите аспекта, които са засегнати в регионалния фонд. И тези три неща трябва да вървят ръка за ръка. Това е същността на предложените изменения. Що се отнася до приложенията, до показателите, в известна степен комисията е доста предпазлива по отношение на показателите, понякога не е достатъчно последователна. Например, има разбивка по полове само за една група показатели. Бихме искали това да се промени, защото е необходимо да има последователност. Когато се създават дружества, трябва да се отчитат и аспектите, свързани с половете. Когато се създават предприятия, например от е, жени, тогава се прилагат доста по-различни е, условия. Това е научно доказано. Някои министри обикновено имат по-добро разбиране по въпроса, отколкото мъжете. Считам, че трябва да има разбивка по показател пол във всички области, не само в е, е, една. Относно е, член 5, важно е в общият регламент, когато говорим за партньорствата, за финансирането и докладчикът е наблегнал на тези въпроси, ясно е, че комисията не беше достатъчно е, ясна тук. Не става дума само за партньорства, за различни начини за прилагане на фонда за на социалния фонд. Ние се нуждаем от един по-конкретен модел за финансиране на партньорите. Ние предлагаме тематична цел 11 да бъде разширена Разговаряла съм с различни представители на региони и ще продължа да го направя, да го правя и в бъдеще. Има два различни подхода, които могат да бъдат предложени. Не всички условия ще останат същите. Ако искаме да разширим нещо, трябва да се избере конкретният метод, който да се прилага за финансирането на дадено партньорство. Ние сме съюз на многообразието, трябва да използваме различни методи, трябва да предлагаме различни възможности, за да може всяка държава членка да избере собствения си метод. Ако има три или повече методи, те могат да подберат този, който намират за най-удачен за тях. И още нещо ние изготвяме регламент, който да е приложим за всички, а държавите членки ще трябва вече да го преведат в съответствие с своите конкретни условия. Това, което ще предложим чрез изменение, ще бъде разумно и очакваме да продължим сътрудничеството ни с докладчика. Председателят, благодаря, ще очакваме вашите изменения. Госпожа Елс, тук ли е? For... В такъв случай давам думата на докладчика за обобщение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за направените коментари и предложения, особено унези направени от докладчиците в Сянка. Те са изключително важни за подобряване на този ключов инструмент, особено важен в сегашната криза. Трансграничното сътрудничество трябва да е задължително прилагано, за да се гарантира ефективност трябва да помогнем и на онези, които са загубили работата си чрез образование, обучение. Трябва да се помогне на хората да подобрят а, а, своята професионална квалификация. Още нещо. Трябва да подчертаем, че някои от измененията надхвърлят първоначалното ми намерение. Някои въпроси трябва да се поставят пред секретарията, дали тези изменения са в компетенциите на нашата парламентарна комисия. Относно тематичните въпроси и приоритетите за инвестиране – това, което се опитах да направя, да се запази същността на доклада, той да бъде укрепен чрез усъвременяване на показателите, които използваме за оценка, за да можем добре да разберем средата, в която функционира пазара на труда. Надяваме се, че това ще доведе до добри резултати и очаквам да продължим нашата ползотворна работа и в бъдеще. Благодаря за вашето съдействие. Благодаря, госпожа Перес, за заключението. Сега искам да дам думата на комисията госпожа Адриана Тошева. Не разполагаме с много време, така че за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да заявя готовността на комисията да продължим обсъждането на предложенията, които са направени от вашата комисия. Отбелязваме, че има интересни предложения, които напълно се подкрепят от Европейската комисия. Благодаря за това, че подкрепяте първоначалните предложения с много от измененията, които предлагате. Ефективността и резултатността са ключови за нас и при нужда показателите могат да бъдат преразгледани на базата на постигнатите резултати. И а, каква е била ефективността от изразходването на Европейския социален фонд. Няма да повтарям защо наблягаме на инвестиционните приоритети, а не на тематичните а, концентрации. Ние цяло подкрепяме подхода регионалните и местни власти, неправителствените организации да бъдат ангажирани в прилагането на фонда и това е желание и на Комисията Европейския парламент, което се отчита от вашата комисия. При нужда ние сме на разположение да продължим обсъждането на предложенията. Някои от предложенията са по-сложни и според мен се налага малко да се преработят, да се опростят, да станат по-изпълними. И това е общата ни цел. Благодаря много. Благодаря. Искам само да подчертая, че крайният срок за изменения е 31 май 16, 6 часа вечерта. Обеден съм, че ще бъдат изложени много нови идеи, поне от името на моята политическа група. Така стигаме до следващата точка от дневния ред – макрорегионалните стратегии на Европейския съюз – Давам думата на Франсуа Алфонси за встъпително изказване. Благодаря. В макрорегионалните стратегия, която бе е, изградена за Балтийския регион, е, през 2009 година бе подчертана е, интереса за сътрудничество. След това е, се говореше и за сътрудничество за макрорегиона на река Дунав. За бъдеще се предлага да има транснационален аспект на тази политика и то подчертан, свързан с макрорегионалната политика. За това се предлагат и няколко проекта. Комисията ще координира тези проекти с цел устойчиво развитие, с формулиране на измерими критерии. Е, докладът е, предлага е, нашата комисия и парламента да одобри този макрорегионален подход, защото считаме, че проектите за териториално сътрудничество – ще дадат допълнителна стойност на европейско ниво на трансграничното сътрудничество и ще има по-добре синергии с трансевропейските транспортни мрежи или интегрираната морска политика. Така ще има и по-голяма координация между използването на финансиращите инструменти. Тази стратегия се опира на управление на много нива с ангажименти на местните и регионални власти и е, с акцент върху ефективността. Няколко стратегии се разработват, както казах, и аспекти от тях трябва да бъдат посилени. Примерно е, техническата подкрепа. Това се видя в е, проекта с балтийските страни. Същото е необходимо и за територията на река Дунав, е, да има подкрепа, е, редовен мониторинг и съответно финансиране. Бъдещите макрорегионални стратегии трябва да бъдат разглеждани в общност е, като цяло и комисията трябва да изготви една прогнозна карта на европейските микрорегиони като се спазват критериите на трите не но във всички случаи е необходимо да има подкрепа в е, из... техническото из... измерение. Като начало трябва да има и една подготвителна фаза, след това и фаза на консолидиране. Предвижда се такава стратегия за Централно средоземно море, а макрорегионалният подход ще даде възможност това пространство, което е от жизнено значение Европа, да търси начини да излизане от кризата и да отговори на всички очаквания на, нейните, на съседите, примерно на, е, на юг разглеждат се и други е, макрорегиони, е, в които има и еднакви проблеми, еднакви политики е, за използване на ресурси, за развиване на възобновяеми енергии, за развиване на туризъм и така нататък. В това е, средиземноморско пространство всъщност вече има проект, един проект, който работи много добре за Адриатическо и Юнийско море. Това е свързано с е, практики върху една доста кохерентна, така да се каже, територия. И сега се предлага комисията да подкрепи идеята да има стратегия за Средоземноморието така че е, на европейските страни в региона да имат една достатъчно силна а, е, структурна рамка, за и да могат те по този начин да се отворят и към своите съседи, за да може да се решават проблеми и на политическо и оперативно ниво в тази зона стратегията трябва да бъде бързо приета от е, съвета, за да се е, може да отпусне и съответното финансиране. Тя трябва да е част от една глобална стратегия за свързване на трите отделни макрорегиона в Западно Средоземноморие, Централно и Източно Средоземноморие. Средиземноморие така че цялата Средиземна мор област да работи в синергия, като ние подкрепяме тази идея и смятаме, че съответно конкретните проекти трябва да излизат и от участниците на място. Ние подкрепяме желанието за сътрудничество, като в момента се изказва в, от участниците в региона. И доколкото графикът включва е, работа през следващия семестър е, под е, егитата на Кипърското председателство, които са страна от този регион, смятаме, че те ще се възползват от тези проекти, за да могат да ги развиват най-благоприятно.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 Приветствам проекто доклада на господин Алфонси. Ако ми позволите, ще коментирам конкретно няколко момента в доклада. Е, първо, споделям мнението на докладчикът, че е, макрорегионалната стратегия такава каквато е разработена за Дунавския регион, е много важна за, в рамките на стратегиите за сближаване. Защото по този начин се открива една нова глава в е, политиката на сближаване в Европейския съюз. Второ, аз подкрепям също докладчикът в схващането му, че е необходима една много солидна оценка, не чисто бюрократична, на стратегията за Балтийското море, за да видим какви са били резултатите и да положим целенасочени усилия така че е, да се постигнат е, целите на Дунавската стратегия. Също така смятам, че с течение на времето ще е необходимо да се направи оценка и на това как функционира стратегията за Дунавския регион. Трето. Говорим е, сега за трети или четвърти път по тази толкова важна тема – и се издигат някои много важни идеи за това, кои да бъдат макрорегионалните стратегии на бъдещето. И аз лично смятам, че съществуват различни подходи, някои от които е, са диаметрално противоположни по отношение на резултатите си по отношение на Балтийската стратегия и на Дунавската е, стратегия, е, отличният резултат от тях е, че се даде възможност за много широко участие на заинтересовани страни. По този начин се създаде една структура, която функционираше не на базата на междуправителствения метод, а на базата на метода на управление на много нива. По този начин се взеха много конкретни, много целенасочени политически решения. Затова ако, е ясно, че ако ние формулираме една система на, от критерии или поне ако се позовем на практиката си до сега, където критерии не бяха формулирани, а всъщност стратегията се движеше от е, политически решения, това са два различни подхода, два различни модела, които до известна степен си противоречат. Е, картата, е, идеята за карта на макрорегионалните, на европейските макрорегиони е много добра идея. Ако не съществува такава карта, ако не направим оценка на предходните кри... Е, стратегии, тогава ще е много е, трудно да работим за формулирането на бъдещи стратегии. Аз съм за това да се изготви една стратег... макрорегионална стратегия за морето, но в момента ние обсъждаме поне две такива стратегии – и не е лошо да изчистим всички цялата тази какафония и да се опитаме да излезем с една общо, с един общ поглед. Трябва да сме най-ясно кой от двата подхода да използваме. И що се отнася до следващия бюджетен период от 7 години, Виждаме, че комисията предвижда бюджета за териториално сътрудничество да се увеличи от 2,5% на 3,5%. Според мен е много важно да се помисли как да се използват по подходящ начин различните средства – за изпълнение на програмите на съществуващите макрорегионални стратегии и на бъдещите такива. Защото в края на кращата тези стратегии носят своята добавена стойност и определено развиват териториалното сътрудничество. Отново приветствам доклада. Естествено ще подам някои изменения. Председателят, благодаря. Де Анджелес wird се übernehmen. Е, Докладчика сянка на социалистите и демократите не е тук. Мога ли да помоля всички изказващи се да се изкажат много накратко, защото ни остават два доклада. До тук работихме много ефективно. Заповядайте, господин Де Анги. Е, колега Каронна. Благодаря. Ще взема думата от името на колегата Корона, която не може да бъде днес тук. Поради проблемите свързани с земетресението, което стана вчера в Италия. И сега. Благодаря ви за доклада. Той засяга редица елементи и теми, които вече са дискутирани през последните няколко месеца. И така, макрорегионалните стратегии носят големи ползи, така че трябва да продължаваме да разработваме тези стратегии. Надявам се, че комисията ще може да предложи и нови в бъдеще. Макрорегионалните стратегии трябва да се е, разработват относно дефинираните региони със специфични характеристики. Освен това, Важно е да имат основна функционалност и воля за реализиране на тези проекти. Така че можем да разработим политики, които ще надминат а, целта ни и ще покрият и територии извин, извън първоначално предложените региони. Средиземноморието Адриатическия, Юнийския проект. Това е един много добър проект. Наистина много сме напреднали по отношение координацията, която се постига. Има, дефи, има дефинирана стратегия, основана на меч, местните специфични характеристики и се надяваме проекта да бъде разширен. Средиземноморието има специфични характеристики. Важно е регионът да може да се развива като а, единен регион. Разработени са две стратегии – които биха могли да бъдат обединени, за да засегнат цялото Средиземноморие. Има няколко изменения, които ще бъдат внесени. Надявам се, ще обогатят доклада. Надявам се, че комисията и съвета ще бъдат в състояние да продължат да разработват макрорегионалните стратегии за Средиземноморието, за Адриатическо, Юнийско море и Западно Средиземноморие. Благодаря, председателя. И сега господин Томаш не е тук за ребелярите, но мисля, че господин Ягеш ще вземе думата. Да, благодаря, господин председател. Като докладчик сянка за политическата група АЛДЕ, искам да заявя, че подкрепям инициативата на колегата Алфонси относно макрорегионалните стратегии, специфично за Средиземноморието. Според мен това е много добра отправна точка – Колегата е извършил чудесна работа. Много внимателно е включил подробностите и е подчертал конкретни аспекти от темата. Искам да се спра на един проблем по-конкретно. Няма да засягам общите характеристики, за които вече стана дума от преждеговорившите. Важно е обаче да не забравяме, че Средиземноморието е една голяма площ, която е много разнообразна по своя характер. И за това докладчика е разделя на три макрорегиона. Източна, западна и Адриатично-юнийска зона. Това са макрорегионите. Адриатически-юнийската част вече е разработена. Мисля, че трябва да добавим тук още нещо. Трябва да уточним и зона, която да включва островите ние разполагаме с много специфична средиземноморска реалност, несъмнено и можем да използваме това като отправна референтна точка за островите, които в момента са е, именно разположени в Средиземноморието. Бихме могли да подходим още по-конкретно. До сега комисията заявява, че няма основание да насочи вниманието си конкретно върху островите като специфичен регион. Това беше становище основано на а, мнението на гражданите на Европа. Но, според мен, трябва да обмислим този проблем. Нека да разгледаме как функционират островните системи. Там има конкретни уязвими аспекти, структурни проблеми, които проистичат от факта, че това са острови, които по тази си причина са изолирани. И за това трябва по-конкретно да ги подкрепим в рамките на политиката за сближаване. А ако не направим това за регионалното развитие и с помощта на кохезионната политика, тогава просто ще се проверим в намеренията си защото знаете, че там достъпа е по-труден, транспорта е по-труден, има по-големи разходи. И ще продължаваме да влушаваме положението на хората, които живеят там, ако не разгледаме тези важни социални аспекти. Трябва да разработим конкретен подход за тях и аз ще предложа изменения, насочени именно в тази посока. Ще засегна възобновяемите енергийни източници, транспорта и се надявам, че по този начин ще обогатя доклада. На последно, но не по значение място, искам да се спря на следното. В доклада трябва да включим и стратегически план за действие, в който да опишем всички източници на финансиране, които са налични за целите на този план за действие, с микроуправление за целите развитие на макрорегионалните стратегически планове и ще има допъл... наистина полза от всичко това. Председателя, благодаря. Не мисля, че други докладчици в сянка днес присъстват по доклада. А ако сте тук, моля ви се, е, дайте знак. Все още не е ваш ред, господин Ванистерой. Рой. И така, моля всички да говорите в рамките на минута, минута и половина, защото много просрочваме времето. Имате думата. Госпожа Локачевска, благодаря. Искам да поздравя докладчика за изключително важната работа, която е свършил по доклада. Подкрепям и създаването на макрорегионалните стратегии. Според мен, те носят конкретни големи ползи дори на общностно ниво. По този начин се създава възможност за редица инициативи и разрешаване на редица проблеми от трансграничен характер. Например, защита на околната среда, засилване на образованието, създаване на работни места. Така че, когато има това движение на място, което а, води до положителни желани ефекти, очевидно местната общност желая да участва активно в процеса и по този начин се създава рамка за изграждане на тези макрорегиони. Приветствам така предложената карта на европейски макрорегиони. Надявам се, че това ще бъде императивно предложение, а не факултативно. Но освен това, надявам се, че ще бъдат създадени и нови макрорегиони следствие на доклада. Например, е, за Карпатите ще бъде изключително важна една подобна стратегия тук вече има а, успешен пример и се надявам, че можем по-добре да оползотворим фондовете и средствата от Европейското териториално сътрудничество. Аз разбира се ще предложа и свои предложения за изменения, но се надявам също, че с тях ще се укрепи тази насока на политиката на сближаване. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Ван Нистеро има думата. Е благодаря, господин председател. Аз гледам изключително позитивно на този доклад. Искам да направя два коментара. Връщайки се към самото начало, когато изготвихме становище по цел 3 на регионалното сътрудничество. Тогава определихме по какъв начин трябва да се прилага тази политика от правна гледна точка. Важно е да има яснота. Тук се споменава техническата помощ. А това проистече от външната политика. Но когато разгледаме териториалното сътрудничество, трябва да се придържаме към нашите правомощия. Тази идея за правилото на трите не. Къде изчезнаха тези три не? Не нови структурни фондове, не на нови институции. Можем да потърсим възможности, но на тази база не могат да се създадат реалистични очаквания territoriale coöperatie-instrumenten. Dat budget gaat ook omhoog. Бюджетът е, е увеличен по различните инструменти. Във всичко това трябва да се включи и регионалния фонд. Има ресурси, просто трябва да ги използваме. Трябва да поемем своята отговорност. Имам един въпрос за макрорегионалната карта. Там всички региони ли ще бъдат включени, независимо дали искат или не? Какво се има предвид под този термин прогнозна карта на европейските микро, макрорегиони? Аз съм малко озадачен и не разбирам какво се има предвид. Ако някой иска а, макрорегион на Северно море, аз, например, не искам такъв. Нуждаем ли се от такава карта изобщо? Разбира се, аз съм готов да работя съвместно с господин Алфонси по тези въпроси, но нещата трябва да са максимално упростени. Когато говорим за Средиземноморието, всичко това е много добре. Благодаря. Сега трябва да ограничим времето за изказване на минута и половина. Ще ви прекъсвам. В противен случай няма да можем да приключим по всички точки от дневния ред. Госпожа Мацони, аз ще се опитам да се вместя в една минута и половина. Аз е, високо ценя този доклад, считам, че той е много добър. Той предлага макростратегия отново за целия Средиземноморски регион. Това има особен политически смисъл сега. Имаше един е, стар процес, който не беше завършен, трябва да го продължим и да го довършим. Макрорегионалните стратегии могат да се използват като модели – на базата на съществуващите системи. Аз също съм в подкрепа на принципа на трите не. Това е добър приоритет в кохезионната политика. Може да използваме тези средства, средствата с които разполагаме, да ги използваме по-добре в този процес. Трябва да бъдем новатори, иначе а, просто ще повтаряме стари неща. Има три различни стратегии за Средиземноморието, започвайки от тази, която в момента е в ход за макрорегиона на Адриатическо и Юнийско море. Метода тук не изисква раздробяването на региона. Трябва да има макроразвитие на региона. Макрорегиона за Адриатическо и Йонийско море трябва да се реализира, но не трябва да има допълнително раздробяване. Трябва да се централизира в по-голяма степен целият регион. Председателят. Добре. Съвсем маничко просрочихте времето, но все пак добре се справихте. Госпожа Перес. Благодаря, господин Алфонси. Отлично свършена работа. Аз ще се спра на нещо по-различно от това, за което говориха колегите. Искам да очертая три важни елемента от доклада. Трябва да се подчертае нуждата от развитие на синергии между макрорегионите. На второ място да се наблегне на многостепенното управление и на по-прякото участие на местните власти. Освен това, трябва да включим частния сектор и гражданското общество, включително международни организации, които са заинтересовани от участие в подобни програми. Трябва също да развиваме траен, устойчив туризъм за развитие на економиките на региона и да отчитаме биологичното многообразие на регионите. Трябва също да насърчим развитието на градските райони, да се фокусираме върху използването на възобновяеми енергоисточници, както и за пристанищата и други по-слабо развити райони. Председателят, благодаря за вашето изказване. Госпожа Ферадут. Макрорегионалните стратегии трябва да са в допълнение към съществуващите стратегии, трябва да се фокусираме върху теми, които подпомагат развитието на макрорегионите, например управлението на морските зони, борба срещу промените в климата, научни изследвания, иновации, устойчиво развитие, устойчив е, транспорт, е, освен това, трябва да имаме добра иммиграционна политика. Това е особено важен въпрос за Средиземноморския регион. Само един коментар по въпроса за островите. Островите само подчертават основните пречки, които изпитват регионите, свързани с транспорта, снабдяването. Това е също регион, който е посещаван от много туристи и това трябва да бъде отчетено. Благодаря на господин Алфонси за свършената от него работа по този доклад. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин госпожа Нилсен или господин Нилсен. Не. Благодаря, господин председател. Радваме се, че е изготвен този доклад. Е, също удовлетворяват ние коментарите, направени от депутатите по време на днешното разискване. Искам да се върна към въпроса, поставен до господин Ван Нистелрой за макроекономическите стратегии в Европа. Става дума за доброволна програма. Комисията може да оказва подкрепа, но трябва да има ангажимент на национално, местно, регионално ниво, които да са ангажирани в изготвянето на стратегиите. И този факт трябва да бъде подчертан. Бяха направени интересни предложения – разделянето на региона на Средиземно море на различни макрорегиони. За сега се предлагат три, може да има допълнителни. Това е стратегия, която трябва да бъде обвързана с други стратегии, включително с морската стратегия. Тези стратегии трябва да бъдат дефинирани според програмите, предвидени до 2014 година. Трябва да се използват изцяло наличните инструменти в тази сфера. Председателят можем да приключим разискването по тази тема. Давам думата на господин Алфонси. Благодаря, господин председател, благодаря на всички, които заявиха своята подкрепа и интерес към този доклад. Аз няма да се спирам на всички изказвания по-отделно. Разбирам, че има значителен интерес от парламента към тази стратегия, защото тя може да предаде по-голяма последователност на териториалното развитие. На господин Ван Нистеро искам да кажа, че в доклада се подчертава, че макрорегионалните стратегии не изискват нови средства за финансиране, нито нови институции, нито нови регламенти и че трябва да има кредити и техническа помощ на европейско а, ниво. Ние сме се опитали да прецизираме добре нещата за създаването на карта, макрорегионалните а, стратегии, например, започвайки с тази за Балтийско а, море, може да се прилага за различни пространства в Европейския съюз, но трябва да има мотивирана процедура отдолу нагоре. Но трябва да има разбираемост, Комисията трябва да има координираща роля. Заинтересованите страни трябва да действат съгласуване. Макрорегионалните стратегии изискват повече съгласуваност на териториалното развитие и сътрудничество. И именно в сътрудничеството трябва да се наблегне, за да се постигне напредък. Проблематиката, свързана с а, островните региони, това е тема, която ме интересува. Работил съм по други доклади. Това е важна тема за Средиземноморието. Затова има място в а, настоящия доклад. Всички региони, всички, които проявяват а, интерес. А, към този проект могат да реализират съгласувани проекти, защото е необходимо да се реализират добри проекти на място за постигането на напредък. Благодаря ви за тези заключителни думи. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, но първо крайния срок за представяне на изменения е 1 юни и така, нека да преминем към следващата точка – общата политика в областта на рибарството. Тук нашата комисия изготвя становище. Докладчик по становище е господин Омаржи. Надявам се, че правилно съм произнесъл името ви. Благодаря. Това е третата важна е, реформа на общата политика за рибарство. Нашата комисия трябва да излезе с становище. И аз се опитах да отразя е, нашето мнение за мерките, т.е. настояването ни те да се съобразяват с е, целите на регионалната политика. Също така внимавах край най-отдалечените региони да не бъдат неблагоприятно повлияни от тази реформа. Знаете, че тези е, региони е, дават на Съюза възможността той да се квалифицира като първа морска сила и не следва да бъдат забравяни и подминавани. Като начало е, и общо погледнато, считам, че новата реформа на опор гарантира едно управление в близост на проблемите за гарантира разнообразността на флотата и опазването на ревните видове. Предлагам немалко изменения в този смисъл. Смятам, че е необходимо също така да се гарантира за всички европейски региони едно бъдеще достатъчно успешно, включително и за тяхното рибарство. В такъв смисъл подавам измерения, за, изменения за уреждащи въпроса с свръх улова, за възстановяването на рибните запаси. Това е едно огромно предизвикателство, което аз се опитвам да отразя в е, няколко изменения. Също говоря за въздействията върху е, рибарите, но и, за, и върху регионите, ако тези усилия не се е, реализират. Поставя се под въпрос в такъв смисъл и економическото бъдеще на регионите. Имаше и няколко цифри, които не ви представих. Е, рибарството и свързаните индустрии, преработващи е, индустрии създава 350 000 работни места в Европейския съюз, което означава, че дава един значителен принос за добруването на нашите райони. Обаче, усилията ни за възстановяване на рибните запаси трябва да бъдат свързани с усилия за предпазни мерки, те трябва да бъдат съпътствани с целта да се гарантира достойно, достойни доходи, достойно съществуване за рибарите. Защото проблемите проистичат и от лошото управление от страна на публичните власти на тези на тази политика. Така че е, местните власти имат своите отговорности и не е редно от реформата да страдат именно с рибарите. Не, не би следвало да се нарушава обаче и економическото развитие и на регионите, развитие свързано както с рибарството, така и с други дейности. Според мен е необходимо да се въведат механизми за подкрепа и за, за подкрепа на доходите на рибарите, както и планове за възстановяване на економиката в, в многогодишен план. В съответствие с тези предложения за възстановяване на рибните запаси и устойчиво управление на ресурсите, подавам и едно изменение, което припомня ангажиментите на Европейския съюз в, на конференцията в Нагоя за морското биоразнообразие. Този тема често се пренебрегва и ако продължаваме с тези темпове до 2050 година, просто в нашите морета няма да има нито риби, нито черупкови от вида, който ги познаваме сега. Също така много твърдо се е, възпротивявам на опитите да се е, въведат е, права за стоп, собственост на рибните запаси. Е, например, като прехвърляемите риболовни концесии, защото това е своего рава, рода приватизация на рибните ресурси, което ще бъде катастрофално, особено за най-отдалечените региони и съответно рибарството там. Ние трябва в нашата комисия да се противопоставим на тази тенденция. Това и правя с моите изменения. И накрая, отново за най-отдалечените региони, е изключително важно, и именно това е ролята на нашата комисия, изключително важно е член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз да бъде застъпен в реформата и експлицитно да бъде упоменат в регламента, както и всички други регламенти, които се отнасят до риболова, за да може да се въвеждат определени е, мерки за изключения в тези текстове условията, в които работят хората в крайно отдалечените региони, са много различни от тези в основните европейски басейни. И за това трябва да се отчитат конкретната проблематика, както например тази в Северно море. За това е необходимо да се предприемат и конкретни мерки. Правя предложения също за създаване на нови консултативни комитети, свързани с тези цели. Напомням ви, че що се отнася до морските басейни на крайно отдалечените региони, тези региони се намират в много различни краища на Европейския съюз и това може да ви даде представа колко важно е да се отчитат конкретните специфични особености. Благодаря и ще очаквам изменения от колегите, макар че срокът е съвсем кратък. Е, сега ще чуем от е, председателя кога е всъщност точно крайния срок за подаване на изменения към този доклад. Благодаря ви. Ja, herzlichen Dank. Die Frist für die Änderungsanträge ist wie beim vorherigen. Благодаря. Както и за предходния доклад, последният срок за подаване на изменения е 1 юни. Един-два дни всъщност, не много. Сега мога да дам думата единствено на докладчиците в сянка. Няма да приемам заявки за други изказвания и моля докладчиците в сянка да говорят само по една минута, защото ни остава още една точка. Заповядайте. Gracias. Eh, bueno, en primer lugar quisiera indicar que comparto con el ponente algunas de las preocupaciones que ha manifestado. Благодаря. Нека да кажа, че споделям някои от е, загриженостите на докладчикът, отразени в измененията. Определени, определено тези, свързани с улова и изхвърленията. От 2006 година започват да се нарушават квотите, за това трябва да формулираме по-реалистични цели за справяне с тези практики по отношение на максималния устойчив добив, е, мисля, че това е много важен въпрос, защото не искаме да създадем и неблагоприятни последици за рибарството. Смятам, че трябва да отразим и заключенията от е, Йоханесбург на срещата на върха за устойчиво развитие. Там се коментира, че трябва да се запази системата на максимален устойчив добив, но тя да е устойчива, Има нещо, по което не се съгласяваме, а именно прехвърляемите риболовни концесии. Докладчикът е против тях. Ние обаче ще предложим, подкрепим предложението на комисията по този въпрос. Много е важно да се подчертае, че трябва да се е, подкрепя местната риболовна индустрия в малък мащаб, защото е, те имат нужда от подкрепа в сравнение с големите риболовни компании. В многогодишната финансова рамка има формулирана цел в този смисъл и ние сме съгласни с нея. Що се отнася до споразумение с трети страни, ние подаваме няколко изменения за е, изменения и се надяваме, че ще постигнем компромис. Председателят, благодарят. Госпожа Манер, следващия докладчик Сянка. Ja, ja kiitoksia esittelijälle. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Само няколко думи по отношение на устойчивото рибарство. Наистина това е много важно за нашите региони. ясно е, че сегашната политика в областта на рибарството не е достигнала целта за устойчив улов. Така че тук трябва да се внесат промени. Мнозинството от е, видовете риба е, се изчерпват от е, прекомерния риболов, например сьомгата в Балтийско море. Сьомгата е много важен вид за Балтийската зона, така че в тази връзка трябва да се забрани улова и в бъдеще. Освен това, удовлетворена съм, че докладчикът подкрепя многогодишните планове. Мисля, че много бързо трябва да се предприемат тези стъпки. Предложението за 2015 година на комисията може, да бъде, може ли да бъде подкрепа? Аз, аз мога да подкрепа ако предложението на комисията, а не предложението на докладчика, това да започне от 2017 година. Също така не подкрепям и по позицията на докладчика относно изхвърлянията. Мисля, че трябва да подкрепим комисията за тотална забрана. Благодаря. Председателя, благодаря. От името на комисията? Не, не господин Никълсън, но не сте списъка. Аз вдигнах картата си, но аз също съм и докладчик в сянка от моята група, искам да уточня. Sorry, for... Много съжалявам, но не сте списъка докладчик сянка по този доклад. Наистина не сте. I'm, I'm sorry, I'm at somewhat of a loss here because... Извинете, нещо не разбирам. Но моята група ясно оказа, че аз ще бъда докладчик в сянка по този доклад, господин Николсън казва. Моля, дайте ми една минута. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Това е нещо много важно и благодаря на докладчика за неговите бележки. Съгласен съм с по-голямата част, защото реформата на опор е изключително важна за нашите общности. Наистина много важно за развитието на рибелова в регионите. Подкрепям регионализацията. Повече правомощия трябва да бъдат дадени на хората по места, на регионите, по отношение на тяхното бъдеще. Освен това, многогодишното споразумение, мога да се съгласа с него, защото е, всеки декември, когато се решава какви са квотите, според мен това е пълна глупост. Трябва да има наистина един нормален начин на планиране в дългосрочна перспектива. По отношение на работните места по море, на суша, мога да кажа същото както и за квотите – не се противопоставям на прехвърлянето на квотите, но е важно наистина се из... не искам да се изведят квотите от ръцете на тези малки древни рибари. Повече средства имат нужда те. Благодаря до председателя. От зелените една минута имате. Благодаря, господин председател. В този проекто доклад за становище виждаме, че има териториална перспектива. Мисля, че е важно темата да бъде разгледана още по-обстойно. Няма достатъчен акцент е, върху рибарството, което в някои зони достига до 80% заетост. Трябва да се разглежда социално-економически аспект, трябва да се разгледа всичко съвместно, включително и въздействието върху околната среда. Мисля, че ще бъде добре в бъдеще да се включат и компромиси. Ще предложа изменения в този смисъл. Трябва да се отчита и научната информация, когато се създава политиката. Трябва да отчитаме и въздействието върху пазара на труда. Трябва да обърнем внимание на максимално допустимия улов, на изхвърлянията. Всичко това е в правомощията на нашата комисия. Освен това, трябва да разгледаме каква е обстановката по региони. Председателя, благодаря. Моля да ме извините, че трябва да прекъсвам всички, но наистина е, няма как да дам думата на всички. Не мога да дам думата, за съжаление, отново и на докладчика, но мисля, че той си записа всички ваши коментари. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – и иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. За мен голямо удоволствие, че госпожа Клева е в залата. Много ви моля, госпожо, бъдете много кратка в изказването си, нямаме време. Финансовите е, инструменти трябва да гарантират равнопоставеност, да гарантират осигуряването на рисков капитал за развитие на економиката, както и, и дългови инструменти. Трудно е да се обсъди това становище само за минути. Целта е да се позволи използването по ефикасен начин на публичните ресурси, и да се привлича и частен капитал. Това се повтаря на всяко заседание на нашата комисия. Различни видове са инструментите под различни форми на револвиращо финансиране. Не можем да включим всичко, което искаме в едно становище, затова няколко основни елемента. Искам да подкрепя засилената роля на иновативни финансови инструменти в настоящия етап на бюджетни ограничения, да се подобри възможността за отпускане на заеми и на безвъзмезни средства, създаването на публично-частни партньорства, мултиплитиращ ефект на бюджета, ще гарантира достатъчен финансов поток за реализиране на проекти. Искаме да има яснота и опростеност. Това е важно и за изпълнителите, за управляващите органи. Финансовите инструменти трябва да бъдат атрактивни както за публичните, така и за частните инвеститори. Трябва да подобрим техническия капацитет за управление на финансовите инструменти на различни нива и най-вече на ниво банки. Важно е да се прави предварителна оценка. Управляващите органи трябва да се аргументират аргументират защо предлага да се използва съответен финансов е, инструмент, е, ако има проблеми на пазара или недостатъчно инвестиции. И на последно място не е по значение. Считам, че финансовите инструменти за следващия програмен период за кохезионната политика трябва да обхванат всички тематични цели – и това е нещо, което трябва да приветстваме. Считам за нас, че за нас е важно да се използват всички инструменти и те трябва да бъдат съгласувани, да се избегне липса на координация, както по други схеми. Тъй като няма достатъчно време, ще спра до тук. Очаквам да продължа да работя с докладчиците в сянка по измененията. Председателят, благодаря за вашето разбиране, за това, че бяхте толкова кратка. Има само една заявка за изказване и това е господин Ван Нестелрой. Съвсем накратко. Би било добре да се говори за инструментите, с които разполагаме за финансиране по кохезионните програми Джесика, Джеремия и други не само Европейската инвестиционна банка, но и, дър... и банките в държавите членки а, трябва да участват в а, новата система. Разбира се, трябва да имаме предвид и институционалният капацитет на държавите членки. Този финансов а, регламент трябва да се прилага добре, трябва да се разглежда всяка година, тъй като е предвидено револвиращо финансиране. Трябва да има повече контрол, мониторинг, трябва да се настоява за ефективното ползотворяване на средствата. Ние ще направим предложения за изменения, но нещата изглеждат добре на този етап. Председателят, приключихме и по тази тема. Благодаря ви за проявеното разбиране, което ни позволи да приключим на време. Председателят благодари и на преводачите. Читам, че успяхме да разгледаме всички въпроси по дневния ред. Следващите заседания ще бъдат на 20 юни, това е сряда, и на 21 юни с това обявявам заседанието за закрито.